So, ladies and gentlemen, welcome to the Internal Market and Consumer Protection Committee meeting. Уважаеми колеги, добре дошли. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Thank you. No comments, so that... Няма коментари. Добре, прият е. Имаме от 25 и 26 протоколите от 6 и 9 февруари. Те тези протоколи са ви познати и те ще се считат за прияти, ако няма възражение до края на деня. Това, с това съгласни ли сте? Добре. Сега искам да ви напомня, че нашето заседание се предава по интернет има приложението e-meeting за всички и колеги и сътрудници, които искат да имат достъп до документите. И ще има едно допълнително заседание на нашата комисия на 13 март, понеделник, от 7 вечерта до 8.30. Е, то ще се състои в Страсбург, така че, моля, имайте го предвид. Welcome... Искам да приветствам и гости, особено коалицията от членовете на различни представители на организации на хора с увреждания. Добре дошли при нас, зная, вие много се интересувате от развитието на акта за достъпност. Това е досие, което нашата комисия взема много на сериозно. Благодаря ви за това, че ще присъствате на, на обсъждането днес. Има някои неща, които ще обсъдим предварител, преди това, но ще стигнем и до него. Ако има е, колеги и присъстващи, които няма достъп до превод, а биха искали да имат, могат да се преместят в другата страна на залата. Госпожа, ако имате нужда от помощ, ще ви поможем. Значи, ако искате да имате превод и нямате достъп до момента до него, моля, седнете на свободните места. По принцип, Трябваше да ви дам информация за тристранните срещи. Нямам обаче допълнителна информация и така продължаваме за становището за директивата, която има за цел да промени директивата за командироване на работници. Изготвилият становище е госпожа Кристал Шалдемозе. Давам думата на докладчицата и след това на другите колеги. Искам да помоля колегите да се вместят а, докладчика в 5 минути, останалите колеги до около 3 минути. А, ако искате да говорите по следващите въпроси, моля, обозначете се. Криста. Да, здравейте, аз ще говоря на датски, така че тези, които не разбират датски, моля да си сложат слушалките. И така, благодаря, госпожо председател. Благодаря за пете минути. Аз не знае дали ще ги използвам всичките. Аз вече представих доклада и вие знаете горе-долу в каква насока се движат моите размишления. Няма, нямам много предложения за изменения, имам 8 и с интерес Очаквам вашите мнения. Много е важно за нас да и за мен да имам вашата подкрепа. По принцип подкрепям предложението на комисията за адаптиране и промяна на директивата за командироване. Е, разбирам интенцията, разбирам намерението за промяна на директивата. Въпреки това, в три области имам предложения за изменения, които смятам, че могат да уточнят и прецизират предложението на комисията. Те няма да създадат проблеми нито за работодателите, за държавите членки или за работниците. Първата област, това е въпроса за, за мястото на командироване. Комисията извинявайте, за срока на командироване. Комисията предлага 24 месеца. В моето становище аз предлагам ограничение до 6 месеца. Това имам няколко причини. Според мен 6 месеца това е срок, който е заложен в основните принципи. След тези 6 месеца трябва работниците да плащат е, данък доход в, страна, в приемащата страна. Затова смятам, че срока трябва да се ограничи до 6 месеца. Защо е важно това? Е, това е важно и от страна на пазара. Така ще осигурим честната конкуренция. Трябва да осигурим работниците, равнопоставеността между работниците т.е. да имаме еднакво заплащане на едно и също място между еднак... за еднакъв труд. Защото не винаги е сигурно, че една и съща работа се възнаграждава по един и същи начин. На следващо място е важно да ограничим това, което ние наричаме brain drain, изтичането на мозъка, на мозъци. Искаме да имаме еднакви условия за всички работници, не искаме е, да имаме изтичане на мозъци от изтока към запада и тези хора да работят при различни условия. Затова ограничавам срока от 24 на 6 месеца. На следващо място говоря за дефиницията за възнаграждаване или заплата. Аз предлагам в моя проект – да използваме вече съществуващата дефиниция какво е заплата. Комисията предлага едно изменение, но аз мятам, че ние трябва да поддържаме съществуващата дефиниция. Тази дефиниция трябва да отговаря би трябвало да отговаря на всички държави членки, на всичките рутини и традиции, които има в държавите членки. Но ако имаме една нова дефиниция, това ще създаде само правна несигурност. Това е изключително важно за нас, за, за социал-демократическата група. И последният елемент, който искам да спомена, това е правилата за практиканти, Имаме директива, там има правила, добре, обаче отделните държави членки имат и допълнителни правила за тяхната защита. И тогава държавите членки би трябвало а, да имат право да заострят своята защита. Тук също имам определени изменения. изменение, естествено, към а, предложението на комисията. Както обаче казах, аз по принцип подкрепям предложението на комисията. А, и така отворена съм към вашите предложения. За мен е много важно да имаме голямо мнозинство в подкрепа на това предложение. Това е важно за, за етостта и за економиката. Благодаря за момента. Благодаря, госпожо председател. E да, от името на е НП Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо Шалдемонсе, благодаря за вашето обяснение и на становището. Господин Караш не може да присъства днес, за това аз ще, зам... ще го заместя. Е, ще представя неговото становище и ще кажа нещо от свое име. На 28 ноември можахме да обсъдим досието и колегата Карас казва, че всички ние разбираме изходните становища на политическите групи и трябва да намерим един компромис <clears throat> между тях. Сега, по отношение на това, което е, каза докладчицата и това, което знаем за предложението на комисията, искам да се спре на четири, мя... на четири неща. Най-напред трябва директивата за командироването да се прилага навсякъде. Тоест, има предложение за разширяване на обхвата. Това приветства господин Караш. Това смята той, че ще укрепи вътрешния пазар. Но една прекалено, едно прекалено разширяване, това няма да дава възможност за изключения. Освен това, колегата смята малки и средни предприятия да не бъдат обременени допълнително. Това е много важно за НП, защото в последствие ще изработим и пакета за свободата на предлагане на услуги. Не би трябвало човек да има иллюзията, че може да използва командироването по различен начин от а, разпоредбите за предлагане на услуги. Затова когато един <clears throat> човек е командирован, то трябва да е ясно, че той е командирован, а не, че предлага свободно услуги. И това и за това е важно а, практиките да не са прекалено бюрократични и правилата, естествено, трябва да се прилагат от всички еднакво. А, имам много примери, имам голяма история всъщност от, от региона, граничния регион между Франция и Германия, но няма да, го спомен, да спомена тази история. Там имаше много несъответствия при прилагането на правилата. Сега, намаляването на, на срока, това според нас е проблематично. И на следващо място, дискусията за преработване на директивата. При тази дискусия трябва да има разлика между така наречената западна и така наречената източна Европа. А той, е, господин Караш, обаче е против това разграничаване. Той казва, ние сме една Европа и за това не би трябвало да има презумпцията, че в, една, в дадена държава членка условията на труд са по-лоши, отколкото на, в друга държава членка. <clears throat> би трябвало да се стремим към пре, одоляването на разликите в заплащането в държавите членки. И на следващо място, господин Караш, смята, че Комисията по заетост трябва да има водещата роля при преработката на директивата. Е, господин Караш иска ние да се застъпим за четирите основни свободи и не смята, че може директивата да бъде тълкувана като, а, като документ, който ограничава свободата на движение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, казва председателката. <clears throat> Аз съм докладчик Сянко от името на ЕКАРЕ, така че няколко коментара от мое име. Най-напред, по отношение на правното основание, има някои някои предложения за промяната на правното основание, според мен трябва да искаме правното основание да си остане такова каквото е. Не смятам, че правното основание трябва да се разширява по смисъла на член 51, 52 и, и да обхваща членове 152, 153. Сега по отношение на дългосрочното командироване. Комисията дава предложение, като осигурява равнопоставеността и се бори против дъмпинга. Комисията предлага 24 месеца като срок на дългосрочно командироване. И след тези 24 месеца, ако лицето продължи да работи в приемащата държава, то започва да подлежи на трудовото законодателство на тази държава. Аз по принцип Подкрепям идеята за борба срещу социалния дъмпинг. дъмпинг. Но смятам, че 24 месеца не отразяват реалните е, ситуации в определени сектори, особено като имаме и акумулативния ефект предвид. За това може би е по-добре да мислим за 6 месеца във всички области. Например, ако вземем такъв пример, купувате един раков сканер, след което имате един договор за доставка и поддръжка. Инженерите може би ще имат нужда повече от 6 месеца, за да бъдат командировани да поддържат вашия скенер. Така че е, този фиксиран период би трябвало, според мен, да е по-гъвкав. Сега за е, член 3, член 8 от римския регламент. Тук става дума за избора на приложимото право. Според мен, тук наистина трябва да, да става дума за избор, за един истински избор на приложимото право. Трябва действително разпоредбите на тези членове да се прилагат правилно, а не произволно и пожелание и избирателно. Възможно е да имаме движението между различните юрисдикции без да трябва да имаме допълнителни условия. Ето, например, примера, който споменах, той може да се случи в много различни държави членки, но въпросът е правилата, които имаме, те наистина да се спазват. Това са основните ми коментари. Андрес каза, че те ще предложат изключения за малки и средни предприятия. Е, това по принцип ми харесва. Това по принцип е добре, аз го подкрепям. Е, следващият оратор Денис. Е, ehm, Благодаря, Вики. Благодаря и на докладчика. Не мога да подчертая достатъчно колко важна е темата, която обсъждаме в контекст на предизборната кампания в Нидерландия. Много от критиките, които се отправят към Европейския съюз, се дължат на липсата на еднакъв заплащане за еднакъв труд на едно и също място. И това влияе много отрицателно на репутацията на Европейския съюз като цяло. Затова и днешната тема е толкова важна и желая на докладчик успех – Струва ми се, че основата за становището и е много добра. Разбира се, ще внесем и някои изменения, които не знаете, че не сме го склонни да сключим компромис, но би било добре различните представители на различните политически сили да бъдат а, ясно представени. Разбира се, основата все още бъде накрая да се намери някакъв политически компромис. Ние смятаме, че 6 месеца е прекалено дълъг период. В момента средната е период за командировка на 4 месеца. Ние искаме да предложим 2 месеца. Някой в Холандия иска дори по-малко от 2 месеца. Виждам, че госпожа председателя се усмихва, но изобщо няма причина за усмивки тук. Тези практики водят до дискриминация, до расизъм и ксенофобия и настроят хората ни също други. Рядко ми се случва да съм толкова развълнуван, но тази, тема наистина е много важна и от месеци не сам вълнува общественото мнение в Нидерландия. За нас командироване времето трябва да се определи като период, в който се работи за традиционното дружество работодател за не повече от 90 дни. И също така бихме искали сектора на транспорта да бъде обхванат от предложението. В момента има известна яснота дали сектора на транспорта е попада в приложеното поле на директивата за командироването. Ние настояваме за това. Разбира се, следва да се взема предвид и аспектите свързани с конкуренцията и специфичните характеристики на сектора на транспорта, като например времето, което се прекарва в път системата за изчисляване чрез тахографите и т.н., но принципно смятаме, че сектора трябва да бъде обхванат от директивата. Внесли сме други изменения, но това са трите най-важни за нас и очаквам с нетърпение настоящите срещи с докладчите в сянка по темата. Благодаря ви. Изказвате се от името на Дита, така ли? Селменеш. Thank you. On behalf не, извинете, господин Селимович ще се изкаже от името на групата на АОД. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика ни за проектостановището. Той е добра отправна точка за по-нататъчната ни работа. Дебатът за командироването на работници доведе до разкорещени дебати в редица държави членки. Извинете, че ви прекъсвам. Има някакъв проблем с превода на канала на английска канала на английски, чува се друг език, не знам кой език е това. И ще ви помоля да започнете отново. Така a... Председателката отново прекъсва. Много съжалявам, но се чува фински в канал номер 2, канал на английски. Мисля, че проблемът е разрешен. Did we get it right now? Okay, good. Um, the debate has... Оправи ли се проблема? Добре. Дебатът вече започна да се води в редица държави членки. Командированите работници се свързва с темата за сваляне на изискванията към по-низко равнище, защото командироването се свързва с по-низко заплащане и по-лоши условия на труд. Но смятам, че самото, самият дебат а, ни показва всички предразсъдъци, свързани с, с темата. Трябва първо да се запознаем с фактите, преди да разгледаме преразгледаме директивата, която обсъждаме днес. Трябва да отбележим, че целият Европейски съюз има погрешни възприятия за това как се разпределят географски командированите работници. Повечето хора явно смятат, че повечето командировани работници идват от тъй наречените по-нови държави членки и че те се командироват в по-старите държави членки на Съюза. Но статистиката ни показва, че тези твърдения не отговарят на истината Проучване от 2014 година показва, че най-много командировани работници от Полша, но следват почти незабавно Германия и Франция. Тоест, командироването не винаги е, е, свързано с изпращане на работници от по-бедните държави, членки, които се възползват от системите за социална е, сигурност в по-богати държави членки. Не, и, и не бива да забравяме този факт. На второ място, често се смята, че командироването засяга само нискоквалифицирани работници, но още веднъж това не отговаря на истината. Вярно е, че е, командироването е по-често срещано практика в секторите, които искат по-низко или средно квалифицирана работна ръка, като строителството, например. Командироване се използва и в секторите с високо квалифицирани кадри, като например финансовият сектор или администрацията. Не на последно място, Явно мнозина смятат, че командироването на работници води до социален дъмпинг в приемащите държави. Всички си спомняме историите за полските водопроводчици, които толкова добре се справят в ради държави е, членки. Спомняме си също така и профсъюзи, които крещяха на латвийските работници да се прибират от дома си и се отнасяха с тях по неприемлив начин. Но отново трябва да се върнем към фактите. Проучването на Европейския център за политика ясно показва, че командироването на работници може да допринесе за увеличаване заетостта в приемащата държава членка намалявайки безработицата и увеличавайки данъчните приходи в държавата, изпратила командированото лице, което според мен допринася за благодействието на целия Европейски съюз. Разбира се, има и практики на злоупотреби и трябва да се борим с тях на европейско равнище. Тук от, предвид така представеният контекст ще внеса редица изменения по проектостановището, като по-голямата част от тях сме сочени към три основни цели. Първо, да се гарантира и засили възможността да се предоставят услуги в приемащата държава членка, принцип, който е заложен в договорите. На второ място да се направи, да се намери правна яснота в контекста, в който тя липсва в момента. Смятам, че трябва да се защита както минималните изисквания за възнаграждение, така и различните и разнообразни национални системи за социално осигуряване, защото те наистина са много различни в различните държави членки. Трябва също така да се сложи край на предразсъдъците, свързани с командироването. По този начин ще може да изготвим по-добро законодателство и да дадем насоки на държавите членки как го прилагат на практика. И не на последно място трябва да гарантираме, че тази преразгледана директива няма да доведе до непропорционални мерки и увеличаване на административното бреме за държавите членки. Очаквам с нетърпение дебата. Чух предложението на НДП за изключение за МСП. Ще трябва да обмислим тази възможност. Благодаря ви. Председателката, много ви благодаря. От името на Занете думата има Игор Шолтес. Спошване, хвала за besedo. Najprej seveda zahvala eh, reporterki gospe Šadlmov. Много ви благодаря. Благодаря на госпожа Шадълмозе, нашия докладчик. Нейното становище е отлично. Командироването на работници е много важна тема по редица причини, като сред тях са и те наречените социални причини. Трябва да защитаваме командированите работници. Защо? Почти всеки ден слушаме истории за съдбата на работници, командировани в други държави членки, особено в сектора на строителството. Това са ужасяващи истории за работници, които на практика живеят в условия на робство. Ето защо ние подкрепяме преразглеждането на, командирова... на директивата за командироването. До момента имаш прекалено много възможности за злоупотреба с правилата. Ние смятаме, че социалните прав... и трудови права трябва да бъдат забележени, доколкото е възможно. Става дума за правилата, които се прилагат за работници, които си пратим друга държава членка, за да вършат същия труд. Ето защо смятам, че окончателният версия на становището ни ще бъде много важна по отношение на възнаграждението или минималното заплащане за всички работници. Като а, тук включваме и командированите работници. По този начин ще стане ясно как държавите членки и предприятията ще прилагат правилата, когато взимат участие в различни проекти, включително и борбата срещу тъй наречения социален дъмпинг. Поставя се обаче един важен въпрос. И то е каква е целта на настоящото преразглеждане? Дали целта ни е да защитим командированите работници или извършваме това преразглеждане в интерес на предприятията. Защото предприятията могат да предложат по-низки цени за услугите си с недобро заплащане за работниците или незащитане на техните трудови права. Ето също смятам, че имаме нужда от общи насоки, от общ поход на европейско равнище. И още един коментар съвсем небързо. Съгласни сме с докладчика, че предвидният период от 24 месеца е прекалено дълъг. Ето защо сме съгласни да се съгласим с докладчика, че срока трябва да се намали до разумен период. 6 месеца ни се струва доста добро предложение. По-голямата част от командированите работници се изпращат в друга държава Шенка за среден период от средно 4 месеца. И накрая, какво и да бъде крайният резултат, трябва да се обърне особено голямо внимание на мерките за контрол, за изпълнението на директивата. Трябва да гарантираме също така, че има и надлежен мониторинг. Трябва да се предвидят и санкции за злоупотребяващите с системата. В противен случай това ще си остане само един текст на хартия. Председателят остават ни 9 минути и трима колеги са се записали за изказване. Всеки ще получи по 3 минути. Почваме с госпожа Кораца Пилта. Благодаря. Вики, благодаря на Креща за отлично насочната от нея работа. Смятам, че трябва да, под... да отхвърлим предложението, защото проблемът тук е, е в а, прилагането на следващата директива. Няма нужда да я променяме. А промяната на правното основание и е, прехвърлянето на въпроса от е, областта на свободата на движение и задълбочаване на единният пазар към а, е, въпроси, свързани с заедостта, които са от националните правомощия, не само, че се противопоставя на самата идея на директивата за командироване, но също така се противопоставя на една идея, която са санкционирали с жълт картон 11 национални парламента с пълно основание. А ние напълно пренебрегнахме тяхното мнение и това не отговаря нещо, което би трябвало да се извършва законотворчество на европейско равнище. Защо? Проблемите, които Денис обеляза, са много сериозни в всички държави членки. Много европейски граждани са разстроени, подхождат много емоционално към темата. И това отговаря на... И, и това е до голям степен свързано с, с, с проблема, че твърденията не отговарят на действителността, както каза колегата от АОДЕ. Командироват се работници от всички държави членки, към всички държави членки, като целта на командироването не е социален дъмпик, не е нелоялна конкуренция за националните работещи с по-низки заплати. Не, не е така изглежда единния пазар, към който се стремим това, се, това впечатление, което остава от общественото мнение е поради злоупотребите, поради липсата на прилагане на директивата, поради липсата на контрол от националните власти. Ако има някакъв проблем в Европа, той е свързан с липсата на свобода на предоставяне на услуги. Не прекалено голямата свобода на предоставяне на услуги. Всъщност по този начин лишаваме хората от работни места. И ние трябва да сме водачи тук, а не да следваме популистите. Разбирам, че за вас в контекста на толкова сложната предизборна кампания. Темата е много важна и съм солидарна с вас, но твърденията ви не стават поверни, Вие грешите. И по време на предизборната кампания трябва да защитаваме правото на свободно придвижване повече от всякога. И много дължа на този принцип. А идеята на Европейската комисия е да се увеличи периодът на дългосрочно командироване до 24 месеца вие искате да ограничите до 6 месеца, някой пък до 2 или 3 месеца, това пък противоречи на съвсем друг регламент, както каза и Вики. И ако си мислим, че ще решим някакъв проблем, като нарушаваме други законодателни актове, наистина просто вече не разбирам какво правим изобщо и как подобно ограничаване на природно командироване ще подобри правата на работниците. Това само ще доведе до правна несигурност, ще застраши единният пазар. И според мен е недопустимо да се предприемат подобна, подобни мерки. За вътрешния пазар съм напълно съгласна с вас, Кристел. Предложението на Европейската комисия за минимално заплащане трябва да вземем предвид системната практика на Съда на Европейския съюз и е много би по-добре да добавим някои елементи към вече съществуващото определение в директивата, вместо да го променяме. Вики, ограничавам се ограничавам изказването си заради ограниченото време, с което разполагаме, но имам още много какво да кажа по това досие. Много благодаря. Думата има Паскала Ремон. Ähm, благодаря. Въпросът е, че не мога да се съглася много с госпожа Кораца Бел, защото тук се вижда всъщност какъв е същностният проблем. Директивата е доста трудна, доста сложна материя и трябва да ви кажа, че тези ужасяващи истории, за които става дума, те не са истории. Те са реалността. И особено когато човек познава строителните площадки в Белгия, е, човек ще знае, че това си е истинската действителност. Тази ситуация трябва да се подобри. Не може просто да се създава впечатлението в много държави членки, че, че чрез командироването други работници губят правата си и биват изласквани от работния пазар. Не може така. Трябва да се попитаме как да подобрим директивата. И тук съм съгласен с Кораца Билд, в крайна сметка става дума за контрол. Трябва да контролираме по-добре, трябва да имаме и средствата за този контрол. Трябва да създадем и законодателство за контрола. Това, се, това е на лице вече с директивата от 2014 година. Държавите членки, повечето от тях се приле, приложили тази директива, но директивата за командироването съдържа елементи, които трябва да се продобрят. И с това трябва да се занимаваме. Въпреки, че страната на госпожа Шалдемонзе даде жълт картон, е, важно е да продължим с подобряването. Имаме една цел. Ед, е, еднакво заплащане за еднакъв труд на едно и също място. Аз заставам за този принцип. И тук трябва да направим следните промени е, срока за командироване. 24 месеца това трябва да се обсъди. Има за и против. 24 месеца обаче не са е, просто ей така заковани. Е, те са заковани в регламент 883. От една страна, трябва да установим един срок, разумен, обаче от друга страна, е, трябва да знаем, че този срок вече е установен. Не бива да има конфликт тук. И още нещо което не се каза. Трябва да мислим сектор по сектор. За всеки отделен сектор може би трябва да има определен срок. Може би това не е оптимално от правна гледна точка, но е възможно решение. Сега, когато говорим за условията на труд и заетост, разумно е да има до допълнителни средства за разходите на работниците. Приключвам и за транспорта. Бих искал комисията да подготви предложенията, които виждаме от преамбюла и които виждаме в книгата за транспорта, т.е. мерки против нелегалните практики в областта на транспорта. Have... Благодаря. Имаме много натоварен дневен ред за днес. Не искам да отнемаме време за други точки от дневния ред. Но не искаме да сме от тези комисии, които предоставят само по една минута за изказване. Ева, Евелин и още някои поискаха думата, така че те ще имат възможност. След това ни предстои и друг важен дебат. Ще имаме обсъждане отново по тази тема, когато стигнем до обсъждане на измененията. Първо ще дам думата на Ева. Благодаря ви, Евики. Ще се опитам да говоря на български и да бъда кратка. за работата му бих искала да обърна внимание по-специално на няколко точки. Първо, намаляването на срока, след който изцяло да се прилага законодателство на приемащата държава на дългосрочно командироване от 24 на 6 месеца, би довело до доста драстична промяна в досегашната система. Смятам, че въвеждането на максимален срок на командироване от 24 месеца е добро компромисно предложение, което ще намали случаите на нелоялна конкуренция, като с това допълнително ще защити и самите работници. Също така бих искала да помоля докладчика за разяснение на мотивите, с които се предлага отпадането на рецита от 10, въпреки че проблемите при международния транспорт са отчетени в обяснителния меморандум в предложението на Комисията за промени в директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, тези проблеми оставят неразрешени. Все още остава и открит въпросът с определяне на приложимото право и по-специално възнаграждението, което следва да бъде заплащано на работниците, заети в международния транспорт. Смятам, че този въпрос трябва да бъде изрично решен, като се отчитат особеностите на този вид дейност. Също така докладчикът предлага от рецитал 12 да отпадне много съществена част от правилата за определяне на възнагражденията, която гарантира както правата на командированите работници и служители, така и свободата на предоставяне на услуги, а именно националните правила за възнаграждение да бъдат мотивирани от необходимостта от защита на командированите работници и да не ограничават непропорционално трансграничното предоставяне на услуги. Тези изисквания са основополагащи за държавите членки при решаването на въпроса относно съставните елементи на възнаграждението, което ще е приложимо към командированите работници, поради което отпадането на този текст би било проблематично. И последната точка, която бих искала да адресирам, а, промяната в определението на понятието възнаграждение дава възможност за определяне на възнагражденията съобразно национални практики, които могат да поставят под въпрос свободата на предоставянето на услуги. Въпреки своите недостатъци, предложението на комисията въвежда ясно яснота относно актовете, в които се съдържат националните правила относно възнаграждението – законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори или арбитражни решения, които са били обявени за общо приложими. Направеното предложение не съответства на практика на Съда на Европейския съюз, което изисква правилата за определяне на възнагражденията да са задължителни и прозрачни. За да бъдат задължителни, те следва да не зависят от волята на работодателя, който командирова работници и служители, а за да отговарят на изискването да са прозрачни, тези правила следва да са достъпни и ясни. Благодаря. Um, Господин Самович, който иска сега да вземе думата в качеството си на редови депутат, а не като координатор – но първо госпожа Чаранцова. Предложената промяна вече беше разисквана. Аз съм в подкрепа на казаното от Ана Мария относно жълтия картон. Тук става дума за принципи, които противоречат на основните принципи на свободното предоставяне на услуги. Why do защо трябва да променяме всичко това, трябва да държим на това, което сме решили по-рано. Аз ще представя изменения, целта на които е да се улеснят трансграничните услуги и да се подобри функционирането на вътрешния пазар, а не да се накърнява неговото действие. Също по въпроса за възнаграждението, липсата на яснота по този термин е един от основните проблеми в предложението, най-вече липсата на прозрачност и съставните елементи. Ограничаването на командироването до 6 месеца цели да даде на възможност на органите да установят а, дали Става дума за реално командироване. Когато говорим за малки и средни предприятия, в частност, трябва да имаме предвид, че те не могат да си позволят цели армии, адвокати или счетоводители. Относно член четвърти от директивата за прилагане, мисля, че трябва да се прилага този член, за да могат съответните органи да установят дали става дума за реално командироване или не. Евелин Гепхарт има думата. Благодаря. Според мен един от проблемите на вътрешния пазар е, че нямаме общо социално и трудово законодателство, е, законодателство и право всъщност. И това е големия проблем. От тук проистичат всички проблеми. Затова е важно, че говорим по въпросите за командироването а, и трябва да погледнем всичко това в контекста на правата на хората, които работят, които са командировани. От една страна трябва да защитим правата на трудещите се в, при, в приемащата държава както каза колегата, не са просто истории, които се разказват. Не може да се закриват работни места в една държава членка поради командироването. От друга страна, искаме да има мобилност, от... <clears throat> но в същото време не трябва това да е за сметка за соци... на социалния дъмпинг. Трябва да искаме командированите работници да имат същите права, както и работниците в приемащата държава. За това става дома. Трябва да се погрежим за това и командированите работници да бъдат защитени, да бъдат взети на сериозно и да не бъдат експлуатирани, така че да се създава социален дъмпинг. Това трябва да постигнем. За това приветствам това, което предлага госпожа Шалдемозе. Благодаря. Ще дам възможност на госпожа Шалдемозе за заключително изказване. След това ще отстъпя председателското място за известно време на Кораца Билт. Благодаря. А, благодаря и за най-различните коментари, които получих. Ясно е, съвсем ясно е, че това е много важна тема, но също така и много чувствителна тема. Има много различни интереси, които, с които трябва да се справим. Няма да се впусна в подробности в предложенията, които чух. Ще направя само няколко забележки. Важно е да, да кажа, че съм много загрижена, когато става дума за малки и големи предприятия. Има правила, те трябва да въжат за всички. Има много колеги, които казаха, че или трябва да е, транспортния сектор да бъде изключен, или трябва да има специфични правила за всеки сектор. Аз съм на мнение, че правилата за командироване трябва да въжат и за транспортния сектор. Всички работници имат право на защита. Това според мен е много важно. Но казвайки това, Казвайки това, знам, че има различни становища за срока. Някои казват 2 месеца, други повече, аз казвам 6 месеца. Да видим в, в, в рамките на преговорите дали може да се споразумее. Може да има и изключения. Аз обаче Аз обаче бих била много тъжна, ако съвсем погребем предложението на комисията. Ще имаме наистина още една възможност е, да обсъдим е, предложенията, така че оставям по-нататъчните дискусии за тогава. Благодаря ви за сега. Uh, Благодаря на докладчика за хубавия дебат. Крайният срок е, е за представянето на изменения 22 марта, 12 часа на обяд. Благодаря ви много. Сега преминаваме към доклада на Никола Данти относно економиката на споделянето. Ще бъдат разгледани измененията. Никола, имате думата. Благодаря. Благодаря ти, Ана Мария. Искам да благодаря на всички колеги, както от тази комисия, така и от другите парламентарни комисии за многото изменения, които бяха представени. Общия брой е 366, което показва колко голямо внимание се обръща на този въпрос в Европейския парламент. Благодаря на тези комисии, които дадоха своя принос, в частност Комисията по равноправието на жените, също комисиите по заедостта, транспорта, по туризма. Осъзнават се потенциалната полза от економиката на споделянето за гражданите, за обществото като цяло, но има някои елементи, които будят безпокойство, Това е едно явление, което се разраства и като всяко ново разрастващо се нещо може да доведе и до някои отрицателни въздействия върху обществото, що се отнася до повече рискове за потребителите, както и рискове свързани с данъчното облагане. Правилата трябва да се прилагат, но те са доста фрагментирани в различните държави членки. Има случаи, в които има общи норми на европейско равнище, в други сфери, в които няма. Необходимо е да има по-голямо сътрудничество между държавите членки, както и между местните власти. Когато говорим за това как да се преодолее тази фрагментация, възникват доста сложни въпроси. Има нещо в доклада, което казва, че една обща правна рамка за Европейския съюз изисква а, тя да бъде хармонизирана и хоризонтална и да има конкретни правила, възоснова на които ще се доразвие по-нататък правната уредба. Тези принципи включват е, необходимостта от е, по-добро прилагане на вече съществуващото законодателство в Европейския съюз, например е, това в сферата на услугите. Процедурите за нарушения трябва да бъдат предприемани там, където се налага. Важен е въпроса за връзката между подхода на общо европейско ниво и фрагментирането и прилагането на местния опит. Това е подход, който може да се забележа в няколко изменения, макар че не са изложени по един и същи начин. Нуждаем се от общ подход, който да отчита същевременно местните е, различия и да отчита принципа на субсидиарността. Също трябва да се прави разграничение между професионалистите а, и непрофесионалистите, които участват а, е, в економиката на споделянето, кой е, е специалист и кой не, кой в коя категория от тези две попада. Мисля, че най-добрата формулировка може да се намери благодарение на постигането на компромис, но комисията и държавите членки също трябва да положат усилия по-добре да направят е, това разграничение. В моя доклад и много от измененията посочват, че е необходимо да се възползваме от е, възможността, която ни се предлага като се направи това разграничение между професионално и непрофесионално предоставени на основи. Развитието на економиката на споделянето може да доведе до съживяване на традиционната економика. Друг съществен въпрос е гарантирането на най-висока закрила на потребителите, както при а, операции между партньори, а, така и между отделни предприятия. Има някои по-различни подходи по отношение на отговорността на платформите. Зная, госпожо председател, че трябва да приключвам. А, но последния път, когато обсъдихме, трябваше много да скъсим времето, тъй като беше край на деня. Така че само още няколко минути са ми необходими, за да приключа представението си. Има разлики, що се отнася до отговорността на платформите. платформите имат капацитет за саморегулиране, което обаче може да се окаже недостатъчно, за да обхване цялата отговорност по балансиран начин. Има и въпрос, свързан с алгоритмите. И това е изключително важно, ако искаме платформите да не водят до злоупотреби или до дискриминация платформите трябва да бъдат защитени в рамките на економиката на споделянето и много от измененията са в тази посока. Много е трудно по тези въпроси да се постигне компромис, но още по-спорен е въпроса, свързан с данъчното облагане дали платформите трябва да плащат данъци. И не само платформите, но и операторите като цяло, онези, които участват в економиката на споделянето. Мисля, мисля, че трябва да има по-тясна, по-силни изисквания, що се отнася до данъчните задължения на всички. На следващо място въпроса за правата на работниците бяха предложени доста изменения в тази сфера. Обсъдихме тези въпроси в Комисията по заетостта, но ние искаме да има един цялостен, прагматичен подход, без да се подаваме на идеология. Появяват се нови асоциации, нови синдикати в е, цифровата економика. Необходимо е също по-тясно да се наблюдава света на економиката на споделянето на платформите. Има публикации, например, по отношение е, Фодора. Това е не пример за економика на споделянето, на традиционна економика. Трябва също да не допускаме социален дампинг, да държим на справедливата, на лоялната конкуренция, да се спазват правата на работещите се, да се използват е, иновации, както и традиционните методи, които вече са утвърдени. Надявам се, че ще можем да постигнем силна позиция от страна на Европейския парламент по този доста сложен въпрос. Благодаря ви, дава ви малко повече време, тъй като темата е много важна. И виждаме, че економиката на споделянето вече има силен ефект върху гражданите. А, аз сега ще говоря в качеството ми на докладчик от Сянка от НП. Съгласна съм с проекта доклада. Той е много добър. Наистина, за мен беше удоволствие да работя с вас. Е, процесът беше много конструктивен. Въпросът е обаче какво правим на европейско ниво, как ще се справим с фрагментацията, с трансграничния аспект, как ще дадем възможност на економическите оператори да развиват своята дейност без да се намесваме в националните правомощия, като например трудово законодателство и данъчно облагане. От моя гледна точка, заключението е, че не би трябвало да регулираме на европейско равнище, трябва да имаме общи принципи, уточнения, дефиниции, обмен на добри практики, т.е. да зададем един положителен тон Не би трябвало да казваме, че економиката на споделянето е заплаха за традиционната економика. Напротив, трябва да дадем перспективата, че ако държавите членки действат правилно и не да позволят на платформите да да имат конкурентни преимущества спрямо другите компании, може много да се спечели. Важно е да имаме правна сигурност, това е важно. Държавите членки трябва да могат да правят разлика между е, сътрудничество между партньори, между е, компании, между компании и потребители. Акцентът е върху приложението на правото, на законодателството на е, Европейския съюз. Има предвид тук директивата за услугите и други законодателни актове. Тук трябва да вземем предвид и цифровизацията. Но и тук нямаме нужда от регулация. Трябва да укрепим доверието в системата на, на на оценка на компаниите, на ранкиране на компаниите, на рейтинга на компаниите, но в същото време трябва да порицаваме компаниите, които не спазват правилата. И накрая правната сигурност. Предложението има определени прагове. Ако има такива прагове, може да се направи ясна разлика между економическите оператори. Економи, економиката за споделянето е много важна и за устойчивостта, например, а, <clears throat> кръговата економика и устойчивата економика. Това са все аспекти, които вървят ръка за ръка. И така, давам думата сега на госпожа Дита Шаранцова от името на Алде. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика. От името на АЛДЕ искам да кажа, че трябва да подчертаем положителните аспекти на економиката на споделянето по отношение на а, заетостта сред възрастните, по часовата заетост и така нататък. А, Терминологията може да се обсъди, дали да се нарича економика на споделяне е, или по друг начин, това може още да се обсъди. Важно е да създадем една поощряваща бизнеса среда. Важно е да се спазват правилата и не би трябвало да има протекционистки мерки от страна на държава членка. Ние подкрепяме европейска рамка, която е пропорционална и гъвкава. Трябва да има една обща рамка, която обаче да дава възможност за саморегулация, когато, когато това е разумно и нужно не би трябвало правилата да се нарушават, както това става понякога при директивата за услугите. Трябва да се разбере нужността от оценките и рециклирането и укрепване на правата на потребителите. Разделението между партньори и професионалисти, това е добра идея, но не може да има едно решение. И накрая, ролята на платформите и директивата за електронната търговия. Няма смисъл тази директива да се поставя под въпрос и моята група няма да подкрепи такива опити. С интерес очаквам бъдещето ни сътрудничество. Председателката Денис, вие ще говорите от името на Обединената левица, така ли? Добре. Тогава давам думата на представителя на Зелените, господин Солтес. Благодаря. Докладът според мен е много добър. Е, економиката на споделянето е феномен, който представлява все по-голяма му предизвикателство, както от економическа гледна точка, така и от правна гледна точка. Аспектът на конкурентоспособността. Това е също нещо, с което трябва да, за което трябва да помислим, защото е, честната конкуренция е важна и въпроса за етостта. всичко това е важно. Това са елементите, без които законодателството за економиката на споделянето няма да проработи. Ние предложихме някои изменения. Искам да се спре на тези, които са свързани с заедостта, равнопоставеността между половете и законодателството, свързано с антидискриминацията, трудовото законодателство, трябва да бъде взето предвид, предвид, когато се назначават хора, а също така трябва да помислим и за връзката между така само, наречените самонайти лица и несигурната заетост. Економиката на споделянето е по-несигурна по отношение на сигурността на заетостта но има гъвкави системи за заетост. И тук трябва да вземем нуждите на мигрантите, на хората, които са само за кратко наети и хората, които са в риск. Тук трябва да има особено внимание. Особено когато говорим за новите връзки, новите платформи, където актьорите всъщност са участниците. Участници които, пред които се дават много нови възможности за развитие, развитие, което вървят ръка за ръка с развитието на цифровите технологии. Много е трудно да се предвиди от законодателна гледна точка как ще се развият технологиите. Т.е. трябва да дадем възможност за достатъчна гъвкавост на държавите членки, така че те да могат да приспособят съответно своите законодателство. Благодаря. Марк Козуло от Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика за неговата работа. Когато говорим за економиката на споделянето, не бива да изпаднем в изкушението да упростяваме нещата това не е просто конфликт между иновативната страна, иновативните сили и консервативните сили. Не става въпрос за това да се избере едната страна за сметка на другата. Трябва да разберем същността на феномена и да създадем законодателство. Трябва да има правила, които да защитат общност, общността, правила, които обаче да регулират моделите на економиката на споделянето, което обаче да не дава възможност за избягване на данъци. Трябва да защитим потребителите и работниците в едно такова законодателство. Правилата трябва ясно да показват, чии са отговорниците и какви са границите за интервенция. След като изготвим основната рамка, може да помислим за формите на предприемачество, за което ни трябват нови идеи. Защото тези форми са нови. Тук не може да има един подход. В рамките на макросистемата на економиката на споделянето има много различни ситуации. И всяка от тези ситуации трябва да бъде анализирана и трябва да се намерят решения за нея. И то на местно равнище. Много често мащаба на услугите са, са местни. Става дума за местни услуги, които трябва да се регулират от местните власти. Така че тук има нужда в законодателството от гъвкавост, така щото новите вези на економиката да бъдат поощрени. Това ни води до въпроса до, до праговете на доход, които прагове трябва да се зададат от местното измерение, за което говорих. Не бива да изпускаме тази възможност. Може да поощрим определени инициативи, може да дадем зелена светлина за регулативна рамка, за да се регулира част от економиката, която до момента не е регулирана. Това би било много добре за бъдеще. Благодаря, казва председателката. Аз съм от докладчик от ЕКАРЕ. Благодаря на докладчика за неговата работа. Благодаря на колегите, на моите колеги за измененията. Аз се опитах да в измененията си да подчертая положителните страни на економиката на споделянето, особено като имах предвид възможност, възможностите за прозрачността, за укрепване, за усилване на прозрачността, прозрачността за потребителите – Цифровите транзакции могат всъщност да подобрят прозрачността и отчетността и могат да бъдат използвани за борба срещу избягване на данъчното облагане. Цифровизацията може да ни помогне да направим всички тези, всич, целият този сектор по-дисциплиниран. Това виждаме в Индия. Не съм убедена от изменение 101 на господин Дантес, което иска повече регулация на сектора, защото смятам, че сектора вече е доста регулиран. Ние приехме тъкмо законодателството за данните. От много години говорим за отговорностите на платформите и има предимства от цифровизацията по отношение на данъчното облагане. И ако искаме цифровизацията да се развива в Европа, не трябва да свръхрегулираме сектора. Така че социалното включване, избягване на маргинализираната заетост – грижата за младите, за жените, за е, почасовото работно време. Това са предложенията, които идват от моята група. Съществуващото законодателство трябва да се използва до край. И смятам, че много от проблемите, с които в момента се сблъскваме, могат да бъдат решени от настоящото законодателство. Има някои области, където Алде иска по-хармонизиран, по-стриктен подход, изменение 57. Ние не искаме просто хармонизация, ние искаме е, и поощряване на разнообразието, така че тук трябва да има баланс загриженост будят от мен изменения, които искат да променят директивата за електронната търговия. Много внимателни трябва да сме тук, защото с ограничената, без ограничената отговорност на платформите, те просто нямаше да могат да съществуват. Сега за праговете. Харесва ми концепцията за праговете, но трябва да сме много внимателни, така защото те да са достатъчно гъвкави. За това предлагаме изменение 159 на комисията за праговете. Сега с алгоритмите. Някой има гласове, които искат компаниите да публикуват алгоритмите, а според мен алгоритмите са част от а, информационната система. Аз съм математичка, така че а, интелектуалната собственост е двигателят на, на този прогрес. Не може да правим разлика между алгоритмите и други ушкин по-креативни части на, на индустрията. Не може да накараме хората да публикуват алгоритмите. Разбирам желанието за прозрачност, но също така трябва да може да поощрим инвестициите. Сега за разликата между е, партньорските и професионалните услуги. Има много дефиниции във Франция, които сега се опитват да бъдат изчистени. Може би по-скоро не трябва да, да внимаваме за дефинициите, а по-скоро да накараме хората да обменят добри принципи и практики. Никола. Благодаря на всички колеги за техния принос. Аз бих искал да мина по, всяко, по всеки коментар и да навляза в под, подробности, но няма да го сторя, защото знае, че ще има допълнителни заседания. Първото от тях ще е с докладчиците в Сянка в Страсбург. Но ще направя общ коментар възможните трудности. Те не означават, трудностите не означават, че това не е много важна част от економиката, економиката на споделянето. Е, според мен посланието трябва да е и е положително, въпреки че се говори за трудности. С интерес очаквам бъдещето си сътрудничество с колегите. Благодаря, казва председателката. След... Следващата точка е за франчайзинга в търговията на Дребно. Докладчика има думата. Thank you, <clears throat> Madam Chair. The, um, I shall be brief. Господин Делион, благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда кратък, тъй като не разполагаме с много време. Разгледах всички проекто изменения повечето от тях или въвеждат подобрения, или са технически корекции. Смятам, че ще можем лесно да ги вземем предвид или с компромисни изменения, или просто ще ги подкрепя. Забелязах, че групата на ЕКР, господин Далтън, има и няколко проекто изменения, отговарят на основната цел, поради която аз исках изобщо да се взема с редактирането на това становище и за това колко е важен сектор, им се струва, че малко по-трудно ще включа тези изменения в а, компромис, но разбира се, ще изпрати възможно най-бързо проекто редакцията на компромисните изменения. Благодаря ви. Мистер Стеовски. Господин Штеховски, добре дошъл. Изказвате се от името на господин Ярипош. Много висловност. Много ви благодаря. Благодаря ви за това, че така добре произнесохте името ми. Изказвам се от името на господин Поспешил, който ми предостави бележките си, така че Дениса, моля да не ми се ядосвайте на мен, ядосвайте се на ЕРЖ. Чета бележките на господин Поспешил. Лично аз смятам, че хармонизацията в, в сектора на франчайзинга в Европейския съюз като нещо нужно. Ораторът се поправя. Не смята се нужно да се хармонизира сектор на франчайзинга в Европейския съюз. Едновременно се смятаме, че франчайзинга заслужава нашата подкрепа. След, би следвало да подчертаем, че взаимоотношенията между двете страни по франчайзинга са на, на, в основата на добрата воля и в това отношение сключващите договорите трябва да имат възможност да го направят а, свободно и в това отношение няма нужда да се създават нови бюрократични изисквания или нови институции. С цел подкрепа на тази нова система, на този нов модел, би трябвало да се използват мрежите на предприемачи, които вече съществуват във всички държави членки. По отношение на положението господин Де Йонг, внесох няколко проекто изменения. Някои от тях внасям заедно с господин Шваб, друго с господин Сулик. Предлагам следното. Първо, искаме редакцията на точки А и Б да бъдат по-конкретни по-конкретни, т.е. има по-ясно определение на франчайзик. Второ място, искаме да подребим, да подобрим редакцията по точка трета и липсата на достатъчно средства. Не винаги е вярно, че франчайзополучателя разполага по-малко средства от франчайзодателя. На трето място, вместо да се създават а, асоциации на франчайзополучатели, би следвало да се насърчават а, асоциации между страните по франчайзинга като цяло. Четвърто, бихме искали да се, да се използват настоящите звена за връзка с а, комисията, за да не се стига до създаване на нови институции. На пето място бихме искали да се уточни редакцията на точка 7, т.е. да има по-ясен етичен кодекс за поведение на франчайзинга. Смятам точка 2, точка 10 за много важни. Заедно с господин Сулих, заедно поставяме един механизъм на доброволни начала за разрешаване на оплакванията и също така предвиждаме да се използва мрежата на Европейската комисия, чрез която да се сигнализират всякакви злоупотреби за употреби. И не на последно място, господин Сурих, господин Шва, предлагаме измя... промяна на точка 11, за да се премахне срок от 15 работни дни, в който трябва да бъде на разположение в писмена форма договора, преди той да влезе в сила. Смятаме, че датата на влизане в сила на договора трябва да зависи от договореност солидарността между страните. Предлагаме срок, в който да може да се направи предложение за удължаване на периода на действие на договора преди неговото изтичане. Предлагаме изменения в 43 и 44 по точка 2, където колегата предлага аспект, свързани с свободата на договаряне. И също така подкрепям предложението господин Сурих, което цели да се намали бюрократично време за предприемачите. Благодаря ви. Благодаря ви думата има Марта Рабела. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред още веднъж ще да, да поздравя колегата Денис Деньонг за отлично свършената от негова работа. Той много изчерпателно описа всички проблеми с а, системата за франчайзи, поради които трябва незабавно да предприемем мерки. Бяха внесени 132 изменения. Мисля, че ще постигнем консенсус по най-важните елементи. Бих искал да ви припомня петте приоритета, които аз си бях набелязал, които се отразяват и в други изменения. Първо, имаме нужда от правила и специфични изисквания, за да се запази равновесието на задълженията и правата по договорите и на двете страни, защото франчайзо получателя често е по-слабата страна по договора. На второ място имаме нужда от един подход, с който да се сложи край на практиките за нелоялна конкуренция на европейско равнище. На трето място двете страни трябва да бъдат по-равноправно представени, защото често франчайзополучателите не разполагат с асоциации, които да защитават колективните им интереси поради липса на средства. На четвърто място трябва да се вземе предвид а, значението на онлайн търговията в договорите за франчайзи. Много често тя, са, тя е изключена от договора, което може да доведе до проблеми. И на пето място бих искал да подчертая колко важна е е въпросът за данните, свързани с потребителите, данни, които се събират от получателя. Благодаря ви за работата. С нетърпение очаквам консенсусните изменения. Обеднена съм, че заедно с докладчиката, която ще в сянка, ще успеем заедно да постигнем един още по силен и още по-добре балансиран текст, въпреки че пак казвам, първоначалният текст на господин Деньонг е отлична отправна точка за работата ни. Благодаря ви следващият така че в сянка господин Суре, който не е тук. Дан, вие ли замествате Ричард? Добре, ще се върнем след минута към вас. От, от името на Ауди думата има господин Селимович. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да не бъде благодаря на докладчика и на който се във сянка за работа по това проектостановище. Смятам, че проектостановището беше добре балансирано от самото начало, като в него се подчертаваха както предизвикателствата, на франчайзодателите, така и предизвикателства за франчайзополучателите и смятам, че трябва да запазим този баланс при проекто измененията. Вижте, много общи допирни точки и се надявам да бъдат отразени и в компромисните решения. В измененията много често се споменава единността на договорните отношения за франчайзинг. Аз съм съгласен с това изискване. Договорът за франчайзинг е много специфичен форма на договор, който дава възможност на франчайзинг получателя да започне своята стопанска дейност без съществени инвестиции. Също така, въобще тук, колко голямо може да бъде значението на франчайзинга за Европейския съюз, ако и приносът му за економически растеж и на работни места. Мнозин също така насърчават за по-ясно представяне на франчайзополучателите в Европейския съюз. Ясно пълно съгласна с тези призиви. Това ще доведе не само за по-добро набиране на данни, което ще бъде в наш интерес, но също така ще ни помогне да се справим с предизвикателствата, които те са изправени. И не на последно място, редица колеги призовават за предприемане на мерки за подобряване функционирането на сектора на франчайзинга и предотвратяване на нелоялните търговски практики. Нещо, което колегата Кая Калас подчертава в едно от измененията, които и аз подписах. Смятам, че има много възможности за постигане на добър компромис с подкрепата на много колеги и с нетърпение очаквам да видя окончателния вид на тези компромисни изменения. Благодаря ви. Игор Солтес, от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, най-напред Бих искал най-сърдечно да благодаря на господин Де Йонг за проекто доклада му. Смятам, че той е добра основа, защото обхваща основните елементи на сектора на франчайзинга в търговията на Дребно. При след това реших да внеса няколко изменения от името на зелените. Надявам се те да бъдат а, приети. Подчертавам че е важно да се обмисли една регулаторна рамка на европейско равнище в областта на франчайзинга в сектора на търговията на дребно. Защо? защото законодателството е различно в различните държави членки, което пък от своя страна води до нелоялни търговски практики в а, този отрасъл. Може би, ако разполагахме с подходяща регулаторна рамка този проблем може да бъде ограничен, което по своя страна може да доведе до подобрения. В сектора на франчайзинга понякога има недостиг на, недостиг на информация и затова ние предлагаме създаването на платформа, в която да се съдържа най-важната информация. Това ще помогне както на франчайзодателите, така и на франчайзополучателите да са наясно какви са правата и задълженията им, което по своя страна ще подобри прозрачността. Разбира се, франчайзинга е вид договорно взаимоотношение между две страни в частния сектор. Но въпреки това трябва да гарантираме, че има лоялна конкуренция и трябва също така да гарантираме, че се зачита законодателството в областта на конкуренцията. Към момента Европейския съюз не е предприял активни действия в тази насока, но в някои случаи франчайзинга води до намаляване на конкуренцията, в други случаи до изкривяване на конкуренцията и след това трябва да обсъдим възможността за създаване на законодателна рамка. Смятам, че по този начин може да подобрим конкуренцията и да въведем малко повече ред в този отрасъл. Благодаря ви. Thank you. So, Dan... Благодаря. Дан Долтън от името на ЕКВ. Да, благодаря Вики. Съжалявам за объркването преди малко. Господин Сулеков се извинява за отсъствието си. Изпратил ми е бележките си и ще ги прочита, на първо ще направя няколко коментара след което ще направя няколко коментара по господин Сулек. Благодаря на Денис и на всички останали колеги за консултативната работа по досието към момента. Основните му притеснения и най-важното за него е изменение 48, а именно факта, че франчайзингът е встъпване в договорни договорни отношения между двете страни. Той много държи неговото изменение да бъде включено в окончателната версия на доклада. По отношение на цялостното отношение. Той смята, че има нещо общо в изменение е 3, 19 и 20 и от тях може да се получи едно добро определение на франчайзер, което ще изпрати на докладчика. Притеснява се с, от изменение 50, то където се споменава, че франчайз получателите са в по-слаба по, по позиция в сравнение с учредителя. Също така не е съгласен с изменение 73-то. Смята, че Европейския съюз не трябва да има възможност да взема предвид да взема решение от името на франчайзодателя за това с какви предприятия може да се сключват договорни отношения. И също така по изменение 100 за договорните отношения. Той смята, че тук се предпишда неоснователна намеса от страна на законодателя. Ще предостави своята версия на редакцията съвсем скоро. А сега бих искал да си позволя няколко коментара от свое име, защото ясно аз съм няколко проекта изменания изменения. Според мен, е, франчайзинг има смисъл само когато благодатства и двете страни това е целият смисъл на тези отношения. Аз смятам, че никой не е унеправдан в тях. Това са свободни договорни отношения. Те да са добри за физическите лица, защото им дават възможност да, да се възползват от репутацията на дадена марка или верига, без да се налагат да инвестират в такава степен. Обородетелства и общността, защото много често големите вериги не биха сами взели решение да се имплантират в дадена по-малка община. Мога да говоря от опита на собствената си на собственият е, си избирателен район. То защо смятам, че франчайзика може да бъде нещо много положително за много хора. Това е основният смисъл на измененията, които съм внесъл. спирам до тук и отново се извинявам за бъркното преди малко. Някой друг иска ли да вземе думата? госпожа Шаранзова. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Не мога да подкрепя призивите за нова законодателна рамка в областта на веригата на хранителните продукти. Вече имаме такова предложение и то работи добре. Подкрепям подобни инициативи в областта на франчайзинга, но не смятам, че сега е момента да се изготвя законодателни предложения. Нека да дадем възможност по двете страни да разрешат проблемите си чрез сътрудничество. Надявам се колегите да подкрепят моите проектоизменения първо до 8. Благодаря ви. Okay. So the timetable here... Добре. Предвижда се обсъждане на компромисните изменения на 20-21 и преди гласуването на 24 и 25 април. Денис, искаш ли да добавиш нещо? Да, ще гарантирам, че колегите ще получат компромисите на време, за да могат да ги разгледат надлежно. Надявам се да успеем да организираме поне още едно заседание с докладчета в Сянка. Моят проблем, защото в седмицата преди 20 марк, марта ще има избори в Нидерландия и аз няма да бъда на разположение за, за, за срещи с докладчета в Сянка. Надявам се да правите разбиране. А по същество, от една страна, Чух коментари, с които мога да се съглася, като например не бива да нападаме франчайзера като модел. Аз съм лично съм убеден, че франчайзингът е една много печеливша формула и може много да допринесе за економическия растеж, включително и в областта на търговията на дребно. На второ място държа да подчертая, че по някакъв начин не възнамерявам да се опитвам да ограничавам а, а, свободата на договаряне. По никакъв начин не нападам свободата за изключване на договорни отношения в а, предложението си. Също така винаги съм против излишна бюрокрация и за повече ефикасност. При все това смятам, че трябва да признаем твърден самата Европейска комисия, а именно тя не разполага с достатъчно данни. Това стана ясно и от почвените, които поръча нашата парламентарна комисия. Има недостиг на данни и е, семинарът, който проведохме с представители на сектор на франчайзика, потвърди това твърдение. Имаме нужда от повече информация, имаме нужда също така и от е, по-добро представяне на на част от получателите, чието глас не се чува достатъчно силно в а, Европа, колкото на французодателите. В някои сектори смятам, че всеки, който се опитва да отвори супермаркет, който да не е част от вегане франчайзинг или не е друга форма на модел. Това просто е абсолютно невъзможно. Няма да шансове да се преборите с, с а, печелившите модели, т.е. да са част от някаква голяма компания или да включите или да сключите договор по франчайзинг. Мисля, че не е справедливо да се каже, че всеки може свободно да стъпва в договорни отношения. Франчайзинг е просто единствената възможност в някои конкретни отрасли. И а, в доклада си мисля, че вече предлагам нещо, което наподобява европейско законодателство в областта. Само мисля, че на този етап би трябвало преди всичко да разгледаме различните възможности да съберем нужните ни данни преди да обсъдим възможността Европейската комисия да ни предложи законодателство в тази област. И ако стигнем до изхода, че нямаме нужда от законодателство, че ако имаме достатъчно добра работеща рамка възоснова на етичния кодекс и неговото спазване, е добре, нямам никакви проблеми с подобно решение. Не държа да се излезе на всяка цена с законодателен акт, защото ако това законодателство не дава резултати на практика, никак, нищо не сме разрешили. Така че между тези две крайни възможности, т.е. нищо да не направим или незабавно да изберем законодателното предложение, смятам, че има и междинни възможности, за това и гледам доста оптимистично на възможността за постигане на добри компромиси въз основа на големия брой изменения, които бяха внесени. Благодаря ви. brings us now to the um, Преминаваме към разглеждане на доклада за Европейския акт за достъпност. 510 изменения бяха внесени. Докладчът е Мортен Льокегор. И искам да ви помоля, колеги, ако искате да се изкажете в рамките на този дебат, максимално рано да ми дадете знак, за да може правилно да разпределим времето за изказване. Денис пожела. Има ли други желащи за изказвания? Около петима души заявиха желание за изказване. Първия кръг от изказвания ще бъде на докладчиците в сянка. Те ще разполагат с по 3 минути, останалите с по 2 минути. Преди да започнем, исках да направя един коментар относно сроковете. Зная, че има доста заинтересовани представители на обществеността, които са тук. Комисията по вътрешен пазар е силно ангажирана с този акт за достъпност. И ние работим в максимално къси срокове. Искаме и колегите от останалите две комисии, от Комисията по заетостта и Комисията по транспорта, да ни предоставят също своите виждания. Това обаче не трябва да се счита, че ние искаме да разводним постигнато споразумение. Не. Целта е останалите две комисии да могат да представят а, своите виждания в сферите от техния интерес, преди да се пристъпи към окончателното гласуване. И аз приветствам а, подобна работа от останалите комисии, тъй като COVID, колкото повече обратна информация получим от останалите парламентарни комисии, толкова по-добър ще бъде докладът, който ще стигне до пленарна зала. Давам думата на докладчика Мортен Локегор. Благодаря, госпожо председател. Както мнозина в тази зала очакват този момент, очакват го всъщност от месеци, сега вече е дошъл момента за предприемането на политически действия след една много продължителна процедура. Радвам се, че това предложение вече е в ход и утре ще проведем първата среща с докладчиците в сянка за водене на преговори. Искам да се възползвам от тази възможност да кажа, нито аз, нито докладчиците в сянка искахме да се отлага окончателното гласуване, но се вслушахме в исканията на колегите от комисиите по заедостта и транспорта. Ние искаме да се намерят стабилни и компромисни решения, за да може парламента да има силна позиция при преговорите с парламента. След като разгледаме тези 510 изменения, съм убеден, че ще постигнем добър резултат. Ние ангажираме заинтересованите страни, готови сме за компромиси. Ние имаме една и съща цел, а именно Европа да бъде по-достъпна и можем да постигнем тази цел, като сме реалисти, като постигаме компромиси. Струваме се, когато слушах дебата за командированите работници преди малко, микрумна, че ние също сме изправени пред подобно предизвикателство. Социалните въпроси в голяма степен са в национална компетентност и когато се опитваме да разглеждаме въпроси от социално естество и функционирането на вътрешния пазар, това според мен ни изправя пред двойно предизвикателство. Отправната точка е да се подобри достъпа за онези, които се нуждаят от такова, но същевременно да се укрепи европейското сътрудничество в рамките на единия пазар. Многократно съм го заявявал, ще го кажа и, от, и сега, че е необходимо да се постигне баланс между достъпа, осигуряването на достъп и отчитане също на интересите на бизнеса, защото само по този начин всички ще спечелят. Достъпът ще се подобри, например, в онлайн търговията, електронните книги и прочие, а бизнеса ще бъде насърчен да инвестира в достъпни продукти и услуги в цяла Европа. Ще говоря на датски от тук нататък, за да... Сега ще ви дам възможност да сложите слушалките. Както казах, исках да създадем едно законодателство, което добре да може да бъде приложено в държавите членки и да укрепи правата на хората с увреждания. Не е лесно а, да се създаде такова законодателство, защото това изисква сътрудничество между Европейския парламент и другите актьори. Въпреки това, а, аз се опитах да обработя до момента многото различни а, предложения за изменения, които получих. Госпожа Ферхейн. Аз също благодаря на докладчика. За мен беше интересно да работим по всичките тези изменения. Но измененията бяха очаквани. Важно е за нас да направим голяма стъпка <clears throat> към по-доброто включване на хората с увреждания. Важно е предложението, което ще изготвим, да е приложими в държавите членки. Тоест, е, искаме то да е реалистично и да предлага добри възможности за включването на хората с увреждания. С тази директива искаме да създадем подобрение на положението на хората с увреждания. Не може много от нашите съграждани да са изключени от ползването на продукти и услуги, които се разпространяват на пазара. От друга страна, важно е да сме реалистични. Наистина, от, едната стра... от, от една страна трябва да искаме много да сме амбициозни, но не бива да сме прекалено амбициозни. В такъв случай а, някои от продуктите или услугите няма да могат да бъдат предложени а, и предлагане, а това не е нашата цел. Затова директивата трябва да е така формулирана, че да няма конфликт с настоящото законодателство, като например разпоредбите в транспортния сектор. Трябва да има допълващи мерки, така е със сигурност, но трябва това, което ще предложим, да съответства на вече съществуващото. Това целият нашите изменения. Ще се спра на следното. Според мен, в нашия фокус трябва да попадат хората с увреждания, а не, с, а не непременно хората с временни увреждания. Например, ако човек временно поради операция не вижда, това няма да означава, че той е, трябва да има достъп до определени услуги или продукти. Тоест, това, което искам да кажа, трябва да внимаваме с формулировките. За аудиовизуалните услуги, <clears throat> знаете, подходът ни е специфичен там. Комисията по култура отговаря за този аспект. Мисля, че шансовете за компромис са големи. Има сътрудничество между съюзите на хората с увреждания и економическите оператори като ABAD. В същото време Трябва да вземем предвид и структурата и архитектурата на интернет страниците. Това трябва да е регулирано в директивата. Тоест, трябва да има секторно специфична регулация. Сега, както предлага и Мортън Лъкегар, трябва да има критерии за предлагане на услуги, за изпълнението, това е много важно – трябва обаче да обсъдим как най-добре ще се справим с тази задача, така че нашите стандарти да са в унисон с международните са стандарти. Надявам се бързо да постигнем добро решение и се радвам на, на сътрудничеството с докладчиците всяка. Олга Сеналова има думата. Искам да се спре на измененията, представени от групата на социалистите и демократите. Поня... Многократно съм подчертавала при предходни дискусии, както в комисията, така и по време на семинарите, които проведохме. И искам да подчертая, че тази директива беше подготвена много внимателно. Подробен анализ беше направен какво може да се реализира на равнище Европейския съюз. Целта на социалистите и демократите не е да се преразглежда този акт, а да се попълнят празнините, да се подобри положението, особено като имам предвид това, което ни беше казано от някои, от орга... от някои организации за сфери, които се нуждаят от подобрение. Относно обхвата на директивата, мисля, че е добре да се обхванат а, а, и банкоматите. Подкрепям електронните книги също да бъдат а, обхванати. Много важно е да се създаде среда, вградена среда, която може да помогне на държавите членки да изпълнят е, задълженията си по конвенцията на ООН. Относно определенията, трябва да се говори е, както за хора с увреждания, така и за хора с функционални ограничения. Член 12 за непропорционалната тежест. Според мен предложението на комисията позволява на някои микропредприятия да бъдат изключени от задълженията, които са предвидени. Изключенията, според мен, трябва да се ограничат единствено до някои въпроси, защото според мен условията трябва да са еднакви за всички. Друго важно нещо е свързано с етикетирането. Ако ясно е етикетиран продукта, потребителят ще може да вземе информирано решение. Освен това, цялата информация трябва да се предоставя в достъпни формати. Подкрепям повече участие на гражданите с увреждания и функционални ограничения и на техните сдружения в процесите по стандартизация, които са свързани с тази сфера, защото има доста необходимост от усъвършенстване. Директивата трябва да се приложи на практика максимално скоро, аз съм за това да има тригодишен срок за стоките и услугите и 10 години за така наречения built-in environment. Jsem přesvědčena o tom, že obecné pokyny v případě... Убедена съм, че всички оператори трябва да са добре запознати с задълженията, които трябва да изпълняват. Всички заявки трябва да са ясни. Директивата трябва да може да се прилага на практика в бъдеще. Очаквам сътрудничество с останалите докладчици в сянка и с докладчика. Благодаря. Госпожа Ван Босет има думата. Вече сме имали възможности да обсъждаме този доклад в нашата комисия. Пред нас са измененията, които бяха внесени. Аз самата внесох доста изменения. Целта беше да се подобри достъпа от една страна за хората с увреждания и същевременно да не се допусне прекомерно висока административна тежест за предприятията и доставчиците на услуги. И в този смисъл представих моите изменения. Трябва да се предвидят защитни мерки за микропредприятията, които няма да могат да изпълнят някои от изискванията, които са предвидени, тъй като не разполагат с необходимите ресурси. Приветствам подхода на докладчика по този въпрос. Този текст е, трябва да бъде приложим и в бъдеще, да бъдат предвидени повече мобилни приложения в обхвата. Често хора, за хората с увреждания, това е инструмента, който им позволява достъп е, до нужната им информация. Както вече беше казано, трябва да отчитаме съществуващото законодателство за отделните сектори, сектори например в сектора на транспорта, където вече се съдържат някои изисквания за разрешаване на проблеми с достъпа и а, се радвам, че докладчикът има това предвид, а, например, позоваването на а, законодателството в сферата на електронните съобщения. Има доста изразени безпокойства относно универсалния дизайн, нещо, което е важно за хората с увреждания. Трябва да се изясни тази терминология. По този начин ще се разсея доста от притесненията. Колегата Хелга Стивен се занимава с тези аспекти. Всички са съгласни, че етикета Европейски съюз не е достатъчен в случая. Затова позоваването на него предлагаме да се премахне от всички компромисни изменения. Относно новата законодателна рамка при прилагането на този текст, има доста високи изисквания за някои производители, някои продукти, които не съответстват на изискванията, трябва да бъдат а, премахнати от пазара. Мисля, но че ако те не представляват опасност, не трябва да а, бъдат премахвани по този начин. Затова представях изменение в този смисъл. Също аудиовизуалното съдържание не трябва да попада в обхвата на тази директива, тъй като има отделна директива за аудиовизуалните медии. Аз представих изменения в този смисъл също. Освен това има изменения, които изисква да се изясни положението на транспортния сектор и определенето на значението на електронна търговия, електронни пазари. Доста изменения бяха представени, които пораждат безпокойство у мен, тъй като те ще създадат повече прагове, повече тежест и това няма да е от полза за никого. Най-вече, що се отнася до изискванията за предоставяне на информация и до необходимостта за създаване на публично достъпни бази данни, обучителни курсове и прочие. Също използването на интерфейси и на а, интерактивни киоски. Благодаря за Гуе, господин Масталка. Той не е тук, тогава Денис Де Йонг от негово име. Благодаря. Действително, Масталка е нашия докладчик в но той не е тук. Аз ще се изкажа от негово име, ще бъда съвсем кратък. Господин Масталка приветства предложението на комисията като цяло. Според него някои предложения не отиват достатъчно далече. Той е обезпокоен от действията в някои сфери. Той е представил 62 изменения, за да може да се изпълни в пълна степен потенциала, който се съдържа в този акт. Трябва да се предвиди силен механизъм за прилагане, ако искаме да подобрим шансовете на хората с увреждания да си намерят работа или да се учат, трябва да се подобри значително текста на комисията и господин Масталка е готов да сътрудничи с всички колеги в тази насока. Той е готов да работи с докладчиците в сянка. Аз съм докладчик в сянка по въпросите на блокирането на географски принцип. Председателката. Господин Игор Солтеж има думата. Благодаря. Европейският акт за достъпност, който обсъждаме днес, е изключително важен въпрос и той трябва да подобри живота на европейците, не само на хората с увреждания, но у нези, които е, имат проблеми с достъпа до пазари и услуги на европейския пазар. Както беше казано вече, нови разпоредби в тази насока са необходими, тъй като без да се предприемат действия на равнище Европейски съюз, ще нараснат разликите и е ясно, че се нуждаем от този акт. Предложението на комисията е добро, но има доста потребности от усъвършенстването му. Освен това, ам, бяха представени доста изменения. Ние бихме искали всички да имат възможност да участват на вътрешния пазар, включително в изградената среда. Ние искаме да подобрим достъпа на хората с увреждания, те да могат е, да живеят е, по подобаващ начин, където пожелаят в Европейския съюз. Изискванията за достъпност е, трябва да позволят на всички да използват стоки, услуги и инфраструктура, които са обхванати в приложното поле на този акт. Но това трябва да стане по начин, който е минимално обременяващ и а, е, трябва да постигнем компромис, компромис е, между потребностите и а, е, реалности, възможности за изпълнение на този пакет. Ние трябва да отчитаме нуждите на хората с увреждания, но универсалният дизайн също е въпрос, който трябва да се има предвид. И разбира се, всяка държава членка трябва да изгради публично достъпна база данни ако потребителите нямат възможност за достъп до такава информация, ако не са имали такава възможност преди. Наложително е потребителите да бъдат информирани за възможностите за достъп до стоки и услуги. Това ще подобри, до... ще подобри безопасността и качеството на живота. Благодаря. Марко Зуло има думата. Благодаря, госпожо председател. Това предложение за Европейския акт за достъпност привлича вниманието на обществеността. Близо 80 милиона са хората, които имат някакви увреждания или функционални ограничения. Те трябва да имат възможност също да се ползват в пълна степен от стоките и услугите, които се предлагат на пазара. Това е въпрос на човешко достоинство. Това също ще има и допълнителни ползи. Според мен директивата трябва да обхване и така наречената изграена среда. Ако мястото, където може да се получи услуга или да се закупи стока, например една банка или пък една, един банкомат не са достъпни, тогава и услугата става недостъпна. Всичко трябва да се посочи в основното законодателство, а не да се речите на добри намерения. Производителят е този, който е в най-добра позиция да определи стандартите за достъп и тяхното изпълнение. Така най-бързо ще се продолее бюрокрацията. Но ако трябва да им възложим такова доверие, трябва да има нещо на среща, а именно пълна отговорност на доставчетка, ако не бъдат изпълнени изискванията за осигуряване на достъп. На етапа на мониторинг организациите, които представляват хората с увреждания, трябва да имат своето място. И на последно място, за да бъдем максимално практични, не бива да забравяме евентуалните тежести, които могат да възникнат за малките и средни предприятия. Трябва да помислим за това, за някои изключения, за да може да се предлага е, достъпни стоки и услуги и от страна на малките и средни предприятия, от микропредприятията. Често те не разполагат с нужните ресурси или с нужния персонал, за да изпълнят е, всички изисквания. И отново по въпроса за малките и средни предприятия, за да можем да осигурим предоставянето на необходимите продукти от тяхна страна, Целта на това законодателство трябва да а, отчита и финансовите цели. Никой не трябва да бъде изключван а, от а, предоставянето на адаптирани стоки и услуги. Мисля, че ние ще дадем силен отговор, решителен отговор на хората, които очакват конкретни решения от наша страна. Благодаря. С това приключихме с изказванията от страна на докладчиците в сянка от всяка от политическите групи, освен ако има някой, който да представлява Европа на нациите и свободите. В списъка ми са още... Anna Maria Langen and myself. Does anybody else want to... Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Преди да ви дам думата, искам да приветствам господин Конант. Не знам дали правилно произнасям името ви. Добре е дошъл. Вие замествате Мартин Шулц. Мартин не прекарваше много време в тази комисия. Надявам се вие да участвате в работата и по-редовно. Благодаря ви. Добре дошъл. Разбира се, Мартин свърши много други неща. И така, Никола Данти има думата. Благодаря. Аз естествено заставам зад основната линия на нашата докладчица. Искам обаче да кажа три неща, които според мен са много важни за тази директива. Най-напред, ние се застъпваме за най-пълния, най-пълното прилагане на директивата. Не, това е важно не само за хора с увреждания, но и за хора с функционални ограничения. На второ място, компромисите трябва да вземат предвид финансовия и социални. Но то въздействие върху микрокомпаниите, малките и средни предприятия. Там не бива да се създават ненужни бариери и тежести. Компаниите, освен това, трябва да могат да използват е, клаузата за гаранции само в изключителни случаи и при съответните аргументи. Тази клауза трябва да бъде доста ограничителна. Включванията на банковите услуги, включително и ползването на банкови автомати. Всичко това е в, в, в унисон с конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Не може е, наши съграждани да са изключени от предлаганите банкови услуги. Ние искаме Европа, която е близо до гражданите, която, е, която се застъпва за включването на своите най-уязвими граждани. Госпожа Штайлер, благодаря. Хубаво е, хора, които протестираха днес, е, да видим сред нас като гости на е, това обсъждане. Добре дошли! Добре дошли! Много е важно вашето присъствие тук. Искам да кажа, че този ще е много амбициозен и той ще промени много за хората. Има 18 милиона хора, които са с увреждания в Европейския съюз. Важността за това законодателство за тях е огромна. Затова е толкова важно и това обсъждане. какво искаме тук? да постигнем, искаме едно минимално ниво на достъпност. И е важно да се постигне това мини, минимално ниво за хората с увреждания. Ще спомена няколко цифри. Форума за хората с увреждания казва, че 71% от хората с увреждания не използват интернет страници, ако те са прекалено трудни за обслужване. Това означава, че 10% от интернетните продажби се губят само в Обединеното кралство. Около 10% Това са били хора с, слухови увреждания и около 30% с други увреждания. Какви са възможностите тук? Тук възможностите са и в обучението, и в отговаряне на нуждите на хората с увреждания в, обе... в Европейския съюз. Госпожа Шаранцова. Важно за този дебат е да включим и въпроса за телекомите, въпроса за защитата на хора с увреждания. Никой не бива да бъде изключен от ползването на интернет и достъпа до услуги по спешност. Бих искала да чуя повече вдъхновения от организацията, представляващи хората с увреждания. Госпожа Калин Ланген, едно нещо не се спомена – CE е знакът. Аз не смятам, че той трябва да се прилага тук, защото това води до несигурност. Нови продукти, които са, се правят в името на достъпа, се предлагат заедно с продукти, които не изпълняват съответните изисквания. Това може да обърка, да обърка потребителите. В този смисъл сме представили предложение за изменение. изменение. Кораца Билд. Важен е този акт. И Мортън много важна работа е това, което си свършил до момента, защото ние искаме един цялостен, задълбочен пакет. В крайна сметка става дума за равен достъп на всички граждани до услуги и продукти в Европейския съюз. Казвам го, защото аз отговарям за директивата против дискриминацията. От години в държавите членки водим борба против дискриминацията. Дискриминацията включва и хората с увреждания, защото <clears throat> и тук става дума главно за, за средствата, които трябва да се отделят за преодоляване на разликата в достъпа. Важно е също така да не се създава бюрокрация, допълнителна бюрокрация за бизнеса особено за малките и средни предприятия. Така че баланса трябва да е осъществен между защитата на, на бизнеса и интересите на хората с увреждане. Председателката, от мое име, аз съм изключително горда от ангажимента на тази комисия да подобри, да иска да подобри условията за живот на хората с увреждания. Поздравление за докладчика. Зная, има много колеги, които работят по досието за интернет достъпност. Виждаме много страст за тази работа. И всичко с целта да се създаде едно добро законодателство за потърпевшите хора, за хората с увреждания. Както каза Анна Мария, важно е доказа... законодателството да може да се прилага, да е приложимо. За тази цел трябва да оценим въздействието върху други законодателни актове. Законодателството не бива да се препокрива и да създава обърканост. Например, в областта на публичните поръчки. Там вече има доста стриктна рамка, е, която въжи за цяла Европа и се прилага в Европа, как е, е, публичните власти да третират въпросите за достъпността. Ние не би трябвало да въвеждаме допълнителни правила, които да осложняват работата на властите да организират публичните поръчки. Така че законодателството трябва да работи във всичките си аспекти. Сега за маркировката със знака C. Не зная дали този процес на маркировка е най-добрият начин за постигане на достъпност. Когато погледнем за продукти за безопасност, като например каски за колоизтачи или други подобни продукти, понякога е много трудно за иноваторите да пуснат на пазара а, нови продукти, иновативни продукти, ако трябва да минат през всичката тази бюрокрация. Нека да дадем възможност на хората да предлагат своите продукти и без и без нуждата от допълнителни отлагания. Технически това е възможно. Е, зная, че много от колегите са предложили решения. Ние искаме иновативните продукти, които поощряват достъпността, не са обременени от бюрокративни пречки. Много положително съм настроена към това, което става в нашата комисия, работата по това досие и благодаря отново на Мортън за неговата работа. Комисията може би иска думата. Комисията има думата. Казвам се, има платенция и ще говоря от името на комисията, главна дирекция за етост. Благодаря на доклада, на докладчика. Благодаря на парламента за неговите интересни изменения. Те подобряват текста. Предложението по принцип се подкрепя от парламента. Искам да направя два основни коментара. На първо място – хоризонталната същност на предложението. Това е важно да се разбере. Тъй като става дума за материя, която е доста интердисциплинарна. Имаме нужда от хоризонтален подход тук. И на, на следващо място допълняемостта на европейското законодателство. Нашата цел тук беше да създадем законодателство, което да допълва съществуващото законодателство и то в съществуващото законодателство в областта на транспорта и е, разпоредбите за обществените поръчки. В тази директива ние се опитахме да а, е, създадем разпоредби, които засягат проблема за <clears throat> хората с увреждания в други области. Господин Лекегорд, благодаря за ангажимента. Споделям мнението на председателката, че работата е много важна, досието е много важно, за това трябва да сме много точни и трябва да си свършим работата по правилния начин. Няма да се спирам на много добрите коментари, които бяха направени от колегите. Утре започват преговорите. Нека си починем тази вечер и да започнем с пълни сили утре. Само да добавя. Ще имаме още 4-5 заседания, включително и технически заседания, така че с ентусиазъм очаквам бъдещата работа. Благодаря наистина, казва председателката. Желаем ви всичко хубаво при преговорите. На 20, на 20 март ще има обсъждане на измененията, а на 25 ще гласуваме в комисията. На 25 април. Следващата точка е предложение за преодоляване на блокирането на географски принцип, като ще вземем предвид и дискриминацията по отношение на пребиваването и установяването и националността. Давам думата на докладчика. Um, so, thank you very much, Vicky. Um, first of all, I wanted to thank you for the interest that... Докладчицата. Благодаря за интереса получихме 335 изменения от 65 депутата. Това показва вашия интерес от това законодателство и аз много се радвам на този интерес. Тези предложения предлагат понякога различни решения и ще е доста трудно да се изработи една обща позиция от тези изменения, но аз ще направя всичко възможно, за да се опитам да постигна компромис между различните предложения. Ще се спре днес на няколко точки. Най-важното според мен е да се концентрираме върху тези изменения, които ни обединяват, които споделяме. Мнозинството от депутатите са на мнение, че този регламент трябва да има две основни точки, две основни цели, извинявайте. Най-напред потребителите трябва да имат добър достъп онлайн до продукти и услуги и на второ място трябва да се осигури търговците да нямат допълнителни изисквания и да само за секунда казва председателката. Искам да благодаря на всички наши посетители и гости. Благодаря за вашето присъствие. Виждам, че те си тръгват сега. Благодаря. Thank you. Рапорта. И така, докладчицата има отново думата. И така, е, различни са измененията, но две неща ги обединяват. световете на потребителите и на търговците не са толкова различни. Нашата цел е потребителите да имат по-добър достъп до повече онлайн услуги и продукти и в същото време търговците не бива да имат, прек... не бива да имат прекалено големи изисквания и да им се създават допълнителни разходи за съответствието на за съответствието на допълнителни правни режими, когато те не искат да продават при тези различни правни юрисдикции. И така, по отношение на приложимото право. Много от вас и много от заинтересованите страни казват, че не може да се засегне Рим едно. Това е регламента за конфликтните юрисдикции по отношение на блокирането на географски принцип. Това е така, но в същото време ясно е, че всички изменения, които се предлагат, засягат и противоречат на Рим едно, защото ако вие създадете едно правило, което задължава търговеца да не, да, да не се отнася по различен начин от, към различните потребители от различни държави членки, това вече засяга Рим едно. Това означава, че търговците могат не бива по никакъв начин да накърняват интересите на потребителите от никоя държава членка и аз подчертавам по никакъв начин. Тоест, тук трябва да сме много и наясно с блокирането по географски принцип. Не е невъзможно да постигнем яснота. Но в крайна сметка какво е таргетинг и какво не е таргетинг? Трябва да дадем възможност на търговците по смисъла на член 4 да прилагат правилата, които прилагат за местните потребители, като ги информират. Обаче в същото време не може да допуснем злопотреби. И ние изясняваме, че когато търговецът действа така, че неговите действия не съответстват на, на намеренията на интернет страницата, то потребителят може да се оплаче. Председателката, извинявайте, аз ще ви помоля обаче да приключите в рамките на две минути. Сега за големите търговци. Те вече търгуват през граници, но те ползват различни режими за потребителите. И те не прилагат навсякъде режима, който въжи за местните потребители. Тук трябва да намерим най-добрата опция и да изясним специалната разпоредба за това какво означава конфликт на, на разпоредби. На следващо място авторското право. Благодарна съм на 18 депутата от 4 различни политически групи, които предложиха изменения именно по този въпрос. Авторското право. Споделям загрежеността на тези колеги, а именно това, че аудиовизуалното съдържание, защитено от авторското право, е голям проблем. Тук търговецът трябва да има лиценз за продаване на това съдържание. Тоест, той трябва да продава само в тези страни, за които има лиценз. На следващо място, едно изследване на Европейския парламент показва, че елиминацията на геоблокинга в аудиовизуалния сектор ще има положително въздействие върху потребителите и производителите но въпросът ще е много труден, така че отворена съм за допълнителни дискусии. Въпросите за ограничаване на обхвата, въпроса за пренасочването и някои други въпроси остават отворени. Така че благодаря ви за момента. Е, благодаря за конструктивното сътрудничество по този много труден файл. Ще имаме още няколко Съседания с докладчиците в сянка. Председателката. И остава ни по-малко от часа имаме още две точки от дневния ред. И така, трябва да продължим по-бързо, по-стройно. Следващият колега. Колега. Никола Данте от името на социалистите. Да, благодаря ви. Вижни ме помоли да прочита нейното изказване. Извинява се, че не може да присъства на заседанието днес. И да изкаже своята позиция по проекта за директива за блокирането на географски принцип. Благодаря ви, на проекта на докладчика на клащите в сянка. в основа на подложените изменения тя е убедена, че може да бъде постигнат един добър текст, в основа на който да се водят преговори с съвета и да се постигнат ползотворни резултати за всички участници на пазара на електронната търговия. Трябва да се сложи край, и да се и добро равновесие, защото не може да се допусне дискриминацията и трябва винаги да се защита също така договорните, правата по договора на всяка една от страните. Първо се постави въпроса за приложимото право. Регламента Рим 1 засяга договорните взаимоотношения. И в него се предвижда защита на потребителите спрямо предприятията. А в изменение 293 се прави опит да се изясни именно тази постановка, за да се избегне всякакво правна неяснота. Това обаче не значи, че предприятията трябва задължително да прилага правото на съответният потребител, правото, прожилото право в държавата, членка по происход на съответният потребител. Поставя се и въпроса за стоките и услугите, защитени от директивата за държавните услуги и приложното поле на настоящото предложение. Относно произведенията, защитени от авторско право, трябва да се вземат предвид и културните стоки, които разбира се са свързани с специфични права за разпространение. На тях трябва да се обърне особено внимание. Поставя се и въпроса за териториалността и за авторското право, което допринася за финансиране на продукцията и е, справедливото възнаграждение за творците. Трябва да защитим този принцип, ако не искаме да се стигне до дискриминация спрямо независимите творци на пазара. Този принцип се потвърждава и в изменение 59-то. Трябва да си дадем сметка също така, че това не е изолирана наша позиция, има и други изменения, които са в същата насока. По въпроса за единствената цена на за книгите. Това е политика, която възприемат все повече държави членки, която не бива да бъде поставена под въпроса за законодателното предложение, което обсъждаме в момента. Но също така и редица разпоредби, които са свързани с а, тази разпоредба. Има също така изменения, свързани с авторските права и други регулаторни изисквания и гарантираната последователност с предложението за законодателен акт, което разглеждаме в момента. А в проекта изменение 422 се споменава първият доклад за оценка и взаимовръзката с други законодателни актове. Председателя прекъсва оратора. Разполагаме също така, предвид също така и редици изключения, свързани с а, правото на конкур... в конкурентното право и всички други изисквания. Това са е предвидено в изменение 406-412 тук докладчикът ни в сянка е съгласен с принципа за изрично съгласие на потребителя преди да бъде прехвърлен към друг интернет сайт. Никого, съжалявам, но ви дадох повече от 5 минути време за изказване. Ще ви помоля в случаите, когато имаме толкова натоварен небен ред, моля асистентите да се погрижат предвидените изказвания да са в рамките на 3 минути, ако хвърля 3 минути да бъдат съкратени. Благодаря. Али има думата. Благодаря ви. Най-напред бих искал да изясня, че това предложение предвижда решение за редица практики за несправедлива дискриминация. Радвам се на редицата предложения, които прави докладчик в областта на прехвърлянето на, към друга версия на интернет сайта или изричното съгласие. Много често потребителите посещават една съща интернет страница по няколко пъти на ден и всеки път е трябва да дадат своето изрично съгласие, което според мен е абсолютно. Разбира се, потребителите трябва да имат а, възможност лесно да достигнат и до останали други части на интернет страницата, когато имат нужда от тях. В случаите, в а, който се блокира част от съдържанието на интернет сайта или има рерутинг, трябва съответното предприятие да даде надлежно обяснение защо се налагат тези мерки. В измененията си отразявам факта, че приложното поле на регламента е напълно съгласувано с директивата за услугите. Също така съм внесла и редица проекто изменения, предвиждащи изключването на стоките и продуктите, защитени от авторско право от приложното поле на настоящата директива. Дори в случаите, когато има лицензии, продължава да има проблеми, особено за неаудиовизуалното съдържание, като например музика или книги. Електронните книги се се попадат под режима на териториалността, но книгите по принцип, електронните книги поне трябва да се разпредлагат възоснова на езиков принцип и трябва да се разреши този проблем. Има проблеми по отношение на онлайн музиката, в който се предвижда задължение за трансграничен достъп, който ще доведе до редица проблеми. По този начин не могат да се, да се практикуват ценови разлики, а потребителите ще имат възможност да си избират кой от абонаментите да се включат, но това няма да бъде в тяхна полза. Благодаря ви, дотъчен не зала. Благодаря на Руша за свършената от нея работа. Няма да се повтарям, но да ще почитая няколко елемента. Първо по отношение на приложното поле мисля, че трябва да отговорим на очакванията на потребителите, да кажа, не съм съгласна с заключенията на социалистите и демократите, но че би следвало да се придържаме към директивата за услугите. То приложното поле е далеч надхвърля приложното поле на директивата за услугите, затова не съм съгласна с това предложение. Ние искаме да се включат и аудиовизуалните услуги, и транспорта в приложното поле на тази директива. На второ място МСП. Мисля, че предложението на Европейския парламент Европейската комисия беше кристално ясна, че за МСП трябва да се гарантират същите възможности е, за МСП, както за потребителите. Съжалявам, че не се включват си възможности. Твърдите, че има възможност за закупуване е, в интернет от всякъде, но те ще продължават да имат различен статут и аз ви уверявам, че ще продължим да защитаваме правата на МСП да постигнат възможно най- облагодетелства ги условия за заключване на покупки. Подкрепим казаното от Виршини по член четвърти. Не, няма да повтарям позицията ни. и продължаваме да смятаме, че подотвещени от права трябва да бъдат включени в приложното поле. По член 6 мога само да кажа, че продължават да се защитяват някои договорни клаузи, които очевидно са в ущърп на подкрепителите на МСП. И накрая всяка политическа група се опитва да, да донесе някаква правна яснота за търговците. Те се притесняват, че ще им се наложи да прилагат 28 правни режима, за да отговорят на изискванията на този регламент. Затова аз отговарям на тези притеснения с извинение 383. Според мен тук става въпрос за иллюзии, свързани с правния режим и смятам, че може да намерим един регламент, който не противоречи нито на Бруксел, две нито на нали, Рим едно. И Юлия Реда, благодаря ви, госпожо председател. Като слушам дискусията за това дали се включат стоките за тоски права в прочното поле или не, чувствам, че говорим на много различни езици. И госпожа Русиер, и госпожа Ван Босълт споменаха проблеми свързани с режима за лицензиране, териториалността на авторските права и дори предлагат проблема да бъде разрешен в рамките на пакета за авторските права. А пък това, което докладчика предлага за необвързаните с а, авторски права стоки няма нищо общо с с тези режими. Става дума именно за случаите на е, блокиране на географски принцип, които не са свързани с авторските права, това са случаи, които не могат да бъдат разрешени в рамките на пакета за авторските права. Говорим за случаи, в които търговец разполага с лиценз, който не е свързан с авторските права и съм убеден, че това трябва да бъде включено в предложението на докладчика тук. Бих добавила и директивата за индивидуалните услуги, защото отново стига до същата постановка. В момента, в който няма предвиден лиценз, съответните стоки или услуги не влизат в, не попадат в приложното поле на предложението, а е нормално потребителите да очакват, че видеоуслугите, които са най-често засегнати от блокирането на идиотски принцип, ще бъдат обхванати от това предложение най-вече за 40%, които, които блокирането на географско основание не се основава на причини свързани с авторските права. В директивата за аудиовизуалните услуги има изискване за принцип е, за държавата на происход, е, която се прилага към е, предоставянето на съответните услуги. Тук няма такова изискване. По отношение за приложното право за нас основната цел не е да се намалява равнището на защита за потребителите, така че самото премахване на блокирането на географския принцип не бива да се превръща в самоцелно, не бива да се стига и до положение, при което търговец, който към момента се е зачитал защита, законодателството за защита на потребителите на, на, на своите потребители започва в един момент да за, изпълнява само режима на собствената си държава. Анелия Коцепилт, благодаря на докладчика за черпателната и работа. Благодаря, че успя да намерим добър баланс между интересите на потребителите и на търговците в постановка, която да всички. Разбира се, важно е потребителите да не бъдат възпрепятствани от достъп до интернет страници, да купуват услуги и стоки от други държави членки или да бъдат принудени да плащат да, различна цена възоснова на националността или на мястото на пребиваване. Едновременно с това съм против задължението търговците да предлагат своите услуги трансгранично. Затова мисля, че трябва да има по-ясно определение разбира се, посига въпроса за изпълнението. Имаме нужда от разпоредби, които да могат да се прилагат на практика и също така да имам надлежен мониторинг за изпълнението. И в това отношение пилотният проект, който вече изпълнява Европейската комисия, е много добър инструмент. За приложимото право няма никакъв смисъл всъщност при всички положения търговецът трябва да отнася към потребителите, следно с потребителите от неговата държава на поиск, независимо през мир в Европейския съюз, което е заложено в основния принцип на потребителското право, така че няма въобще смисъл да си задаваме въпроса кое е приложимото право. А аз имам един коментар, свързан с платежните методи. Много е важно да се избегне излишното бюрократично бреме за МСП и микропредприятията, като ги, заслужава, като ги задължаваме да предоставят всички възможни методи на плащане във всички държави членки. Очевидно там, където продавате повече, може да изберете повече и различни платежни методи. Благодаря ви, очаквам стъпение по-татъчната ти съвместна работа. Евелин Гебхарт. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Liebe Vicky, ich möchte dich erstmal darauf aufmerksam machen. Vicky, Мартин Шулц не беше член на нашата група и затова той никога не е бил тук. Той никога не е бил поканван. Господин Крон замести Юта Штайнброк. Тя е сега координаторка в е, Емпел. Така че това исках да кажа. Защото не искам да се създават крешни впечатления. Сега, накратко по същество. Трябва да се погрижим да не само предприятията да имат предимства от вътрешния пазар, но и потребителите. Има разпокъсване на вътрешния пазар. И тези разпокъсвания трябва да бъдат преодолени и то в името на потребителите. Затова Рим едно не би трябвало да бъде поставен под въпрос. Той е много важна защита за, за потребителите. И то защита от големите предприятия. Не бива да поставяме нещо под въпрос, което с толкова труд успяхме да постигнем. Благодаря, Евелин. Благодаря за разнението. Това беше само шега и думи за добър дошъл към колегата. Всичко беше казано в много добър дух. Думата има Марта Рабела. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Рушатун. Както казах ясно от начало, трябва да намерим доброто равновесие между правото на потребителите да имат по-шок достъп до онлайн услуги, но с това същат и правата на доставчите на услуги, които не бива да бъдат изправени под за повече разходи, като това се прилага и до творците в областта на киното. Така да се гарантира за целта, че аудиовизуалните услуги са изключени от общото поле на, на регламента, за да се спази принципа на териториалност, което не е вулгарна дума, напротив, тя дава възможност дадени творци да ограничат разпространението на своите продукти на додадена територия, за да могат да запазят своите изключителни права и да запазят възнагражденията от тяхното разпространяване, за да могат да продължат със своята творческа дейност. И очевидно, че достъпът навсякъде по всяко време при много ниска цена представлява опасност за творците. На на първ поглед може би се струва добра идея да се защитава достъпа на всички до всичко по всяко време. Това е популярна идея, но тя може да има потрясаващи последици за творците и съответно в един момент и за потребителите, защото вече те няма да имат възможност на избор и ще бъде ограничено разнообразието. А разнообразието, както знаете, в Европейския съюз винаги се смята за източник на богатство. От Локберг. Локаград има думата. Да, много благодаря. Радвам се, че докладчика прави ваша да направите в правната посока в своя порто доклад. Разбира се, редица от предложенията на нашата политическа група стигат още по-далеч, аз подкрепям някои от тях. Ако искаме да сложим край на неоснователното покиване на юградски принцип, трябва да стане много ясно, че няма нарушаване на други важни изгодателни актове, като Брюсел 1 и Рим накрая се налага задължение за доставчика на услуга задължително да се насочи към нови пазари и не може да се изисква от а, търговците да са запознати с това си 8 различни законодателни режими, особено когато те не подават на съответният пазар. Благодаря. Олга Шаренсова, благодаря ви за ще благодаря ви за уточнението. В нашия комисия постоянно повтаряме, че не искаме да се прави разграничение между онлайн и офлайн по отношение на защита на потребителите. Затова искам да се спра на две изменения, които аз внесох и които отговарят на следното положение. В Европейския съюз гражданите нямат гарантиран достъп до висококачествени услуги. Това са изменение 192 което предлага една нова точка от преамбюла. И изменение 369, което заменя член 4. Струва ми се, че редакцията на, на проекта упражнението от преамбюла е достатъчно ясно и ваше позволение ще ви я прочита. Този регламент е би следвало да се прилага в случаите, когато един продукт се продава при едно и също време по, по еднакъв начин, но едновременно с това влушава качеството на продукта в дадена държава членка спрямо останалите. Това, е което имах да кажа, благодаря ви, благодаря. Марко цело има думата. Благодаря ви. Благодаря ви предвид дебата, който се води, става ясно, че обсъждаме текст, който никак не е лесен за разглеждане. Защо? Защото се засяга различни елементи, свързани с авторските права и правата на потребителите. Нека сега да се върнем към продуктите защитени от авторски права. Защо? защото е погрешно да обсъждаме тук тези въпроси. Защо се занимаваме с продукти за защитени авторски права в рамките на този порторегламент? Този законодателен акт не би трябвало да засяга този, бит, този вид а, продукти. А ако изследвам за законодателно предложение, тук има опасност да изготвим един законодателен акт, който да е ненужен. Освен това няма нужда да променяме правила, които засягат компетентния съдебен орган в случай на съдебен спор. Да вземем за пример малко средно предприятие, което твърди, че не иска да продава извън територията на собствената си държава членка. Може да има също така и гражданин в друга държава членка, който е, решава да използва някакъв е, метод за, за, за, за обикаляне на правилата и закупува услуги или стоки от съответното МСП. В този случай стигне се до спор, това ще води до, до огромни разходи за съответното МСП, което не е справедливо.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 купувачи, потребители, като всички други. Не бива в такъв случай те да се чувстват ограничени в своето а, поведение. И на второ място, много от потребителите в източна Европа се чувстват ощетени. Това е чувство, което е факт. Има две опции. Или ще има обединяване на е, потребителското право и на търговското право, но за това ни трябва като временно решение геоблокинга. Бих бил благодарен, ако всички политически групи подкрепят това временно решение. Благодаря. Thank you. That's the end of the speak. Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на записалите за изказване. Знам, че докладчик е, обяви, че има редица заседание за докладчите в Сянка. Надявам се да може да сегнем въпросите в техните дислушки. Сега идвам съвсем за кратко думата. Бих искал да кажа едно нещо. Съжалявам, но понякога останах впечатлението, че не сте ми слушали внимателно, въпреки че говорех много бавно. по въпроса за съдържанието, не попадащо в режима за авторски права. Говорим за неаудиовизуални услуги, т.е. музиката или електронните книги. На второ място, само в случаите, когато търговците вече разполагат със съответните права Тоест, по никакъв начин не засягаме авторските права. Ако те вече разполагат със съответните права, това означава, че те не бива да а, налагат блокиране на географски принцип. Нищо не променяме. А някои вашите предложения отхвърлят моето предложение. Но това, което аз предлагам е да се включат не аудиовизуалните стоки и услуги и случаите, когато а, права, търговец вече разполага с авторските права и налага географски блокиране на графски принцип, което не би да прави. Някои от ваши предложения, да хвърлят моите предложения, не съм убедена, че ще намерим добро решение. Аз бих искала да благодаря на докладчицата, че много добре разясни положението. Благодаря и имаше много голямо объркване, затова не си не благодаря. И с, с това Преминаваме към доклада на госпожа Тита Шарензова относно финансовите технологии и бъдещето на финансовите услуги. Ще й дам думата, за да предложи, за да представи доклада си, като ще и прехвърля и председателството, тъй като трябва да ви не познадите. Шарензова има дума. Благодаря, госпожо председател. Ще се бъде. опитам да съм кратка. И това е възможно, тъй като когато Разглеждам измененията. Виждам, че има широка подкрепа на това становище. Подкрепя се от различните депутати с едно-две изключения. 59-те изменения само допринасят нещо положително към предложението. Някои от измененията на социалистите и демократите създават риск за финтек. Бих искала те да са малко по-меки, въпреки че разбирам съображенията им и мисля, че трябва да им се обърне внимание. Ето защо аз се опитах да включа максимален брой изменения в компромисните изменения, като се опитам а, да избягна в най-голяма степен повторенията. В неделя мисля, че секретарията ви изпрати а, предложенията за компромисни изменения. Или в събота по-точно. По 23 точки, които ще бъдат а, а, отчетени. Искам да обобщя. Ние подчертарваме, че финтех са добре дошли в Европа. Те са добри както за новите, така и за традиционните пазари. А ние приятстваме, а, че комисията обръща внимание и искаме да публикува план за действие преди края на мандата. Искаме също да се обърне внимание на колективното финансиране, да се обърне внимание и на е, избягване на злоупотреби. също отчетените от Европейския банков орган мнения, изразени от нашата комисия. Отчитат се също и рисковете, свързани с финтек и бихме искали хората също да имат възможност да контролират. Също относно ограничителните или експериментални режими, така наречените регулаторни сендбоксинг, бихме искали да могат да вземат информирано решение по тях потребителите. Мисля, че няма да има никакъв проблем да приемем това становище. А, искам да се извиня, казва председателката, че трябва да се тръгна малко по-рано и ще предам председателското място на а, Дита а, Харанцова, а, но съм изключително доволна от а, подхода, който тя предприе по този а, доклад, а, като се отчитат ползите от а, финтека. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Радвам се, че ние успяхме да изправим силен сигнал към комисията да създаде среда за финтек, която да гарантира равнопоставеност от една страна, както и надзор за финтек, както за установените вече финансови институции, като и за стартиращите нови предприятия. Мисля, че от това, което видях, повечето сме съгласни, че първата стъпка е комисията да излезе с цялостен план за действие в областта на финансовите технологии и да осигури малко повече предсказуемост. Финтек фирмите посочват тези регулаторни изисквания като важни за бъдещото им развитие. радвам се, че Дита предложи компромисни изменения. Мисля, че основните въпроси бяха включени. Например, да се отчитат въпросите с киберсигурността, защита на потребителите, да се постави в центъра на вниманието както и да се осигури по-добър достъп до финансиране за малките и средни предприятия, ускоряването на процедурите по предоставяне на кредити. Готови сме да работим конструктивно, за да се отчете нашето становище в водещата комисия ЕКОН. Благодаря ви много. Благодаря. Никола Данти на думата. Благодаря, госпожо председател. Основното в този дебат е нуждата за максимално намаляване на правната несигурност в тази сфера и постигането на една иноваторска финансова екосистема, като се отчитат и правата на потребителите, които трябва да имат максимално доверие в тази среда. Приветствам предложените компромисни изменения. Мисля, че те са в вярната насока. Искам да обърна внимание на някои въпроси, които повдигнах в изменения, които са в голяма степен в съзвучие изказаното от предишните оратори. Първо, хоризонтален план за действие за финансовите технологии на общоевропейско общо европейско ниво. на следващо място, Потребителите трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието, да им се осигури надлежна закрита, закрила, също да се защитят личните им данни, да се осигури висока степен на прозрачност и коригиращи мерки, също ефективни трансгранични финансови транзакции. Предимствата за малките и средни предприятия трябва да бъде отчетена. Банките трябва да бъдат насърчени да осигурят допълнителни финансови услуги за тях. И на последно място за компютърната сигурност. Вече беше казано, че е важно, че директивата влезе в сила максимално скоро. Приветствам работата, която беше свършена до сега. Благодаря. Мисля, че мнението на ЕКР беше отчетено в изказването на Вики. А зелените няма представител. Гуе има ли представител? Не. Някой друг, който иска да се изкаже? Няма. Аз искам да повторя казаното от Никола, че ние се движим във вярната посока и се надявам, че скоро ще можем да приключим работа. Мисля, че сме в срок на 20 и 1 март ще се гласува. which is interconnectivity for growth, competitiveness and cohesion European uh, Gigabyte Society. Следващия доклад е, е свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността, изближаването и технологиите от пето поколение Антонио Лопес е, и Сторис Лайт има думата в качеството му на докладчик. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка, спомняте се, че на 6 февруари ние говорихме по текста за интернет свързаността за гарантиране на растежа и конкурентоспособността, така наречения доклад 5G. Моя доклад е, и аз се радвам, че имахме положителен дебат. Основната позиция беше подкрепена от повечето политически групи. Крайният срок за представени изменения беше приключи 83 са общо измененията, които бяха внесени. Аз самия внесох такива. 60 и 60 изменения са от различни политически групи. Останалите са мои. Мисля, че имаме добра основа за постигане на компромисни изменения за укрепване на текста. 75% от измененията се отнасят до превръщането на 5G в реалност и превръщането му в важен елемент в Европа. Аз дадох указание на моя екип да направи допълнителни предложения за докладчица, на докладчица в Сянка днес. Част от е, измененията показват е, подкрепа е, за премахване на разликите в областта на цифровите технологии между големите градове и селските райони търговското разгръщане на 5G зависи в голяма степен до съответните оператори, до сателитите, доставчиците на инфраструктура, на инфраструктура и на оборудване. За да може да се реализира потенциала от възвръщаемост от въвеждането на 5G. в големите градове ще бъде по-лесно преминаването към 5G. В някои по-далечени райони ще има е, изключителни лицензии. Постепенно ще се запълни цифровата пропаст. И частно и обществено финансиране ще бъде необходимо, за да се постигнат необходимите цели. Необходимо е да се защитят инвестициите. Не бива да се допуска прекалена бюрокрация, трябва да се защитят в достатъчно висока степен направените инвестиции. Трябва да работим и в полза на потребителите. Общият пазар ще получи нов тласък, от който се нуждае. Това е възможност да се насърчи развитието на един сектор на пазара, който ще доведе до растеж, създаването на нови работни места. Ние искаме да сме водещи в тази сфера. Има три важни аспекта. Първо, да сме водещи в тази цифрова революция, да имаме преди, че това е стратегическа възможност за Европа. И на трето място, лидерската роля трябва да е в съответствие с заложеното в плана на Европейската комисия едно силно европейско общество в ерата на гигабитове интернет и завършването на единия цифров пазар. Високоскоростния широколентов е интернет ще допринесе за по-интензивно развитие. От самото начало на въвеждането на 5G Европейския съюз трябва да бъде в челните редици, като отчитаме колко е важно човек да е водещ в тези сфери в световен мащаб. Интернет на нещата трябва да се адаптира към тези нови технологии от пето поколение, ако искаме да се реализира още по-бързо развитие на интернет на нещата. Частният сектор трябва да има водеща роля при разработването на стандартите необходимо е спешно да се въведе технологията от пето поколение, за да не се допусне фрагментиране на пазара и да се преодолеят евентуални пречки пред оперативната съвместимост. Ние трябва да имаме един единен пазар без никакви препятствия. Планът за действие за Въвеждането на технологиите от пето поколение може да доведе до създаването на 2 милиона нови работни места, но това ще е възможно само с един силен вътрешен пазар и с солиден растеж. за да се развие динамично единия цифров пазар. Нещо, което ни безпокои, е свързано с създаването на нови работни места. Аз съм готов а, за вашите предложения за изменения, за компромисни изменения. Готов съм да работим максимално скоро. Сега от името на политическите групи най-напред Николас Данти има думата. Благодаря. Господин Гутереш е, не може да е тук, така че той ме помоли да прочета неговите бележки. Аз малко ги съкръщих, е, съкратих предвид на недостатъчното време, така че може би няма да ви прозвучат толкова цялостни, но поне ще се впишем е, в времето, което е отредено за този дебат. Повечето от представените изменения от докладчика както и от тези на докладчиците в сянка ми се струват добри и те са добра отправна точка за постигането на консенсус. Има четири приоритета за моята политическа група. Първо, предимствата на тези технологии да може да се доразвие интернет на нещата, 5G технологиите имат и други потенциални ползи, свързани с по-високата скорост, Например, използването на автономни автомобили, подобряване на видеоконферентните връзки. Това е важно и за потребителите, и за малките и средни предприятия. На следващо място инвестициите. За да се постигнат целите за свързаността до 2025 година ние ще се нуждаем от една конкурентна атмосфера и висококачествен бърз интернет. Необходима е инфраструктура, за да може да се използват тези технологии. Ние настояваме за повече средства да бъдат заделени за инфраструктура и амбициозен план за финансиране на технологиите от пето поколение, като се използват синергии с съществуващите фондове, като се насърчават частните инвестиции и публично-частни партньорства. Освен това, бихме искали да операторите да инвестират повече в инфраструктурата в селските райони, за да могат и те да имат достъп до технологии от пето поколение. На следващо място да се преодолее цифровата пропаст. Необходимо е и една още, още една цел за свързаността, а именно примахването на цифровата пропаст. На следващо място стандартите. Според социалистите и демократите, трябва да се пристъпи бързо към стандартизирането на 5G технологиите, за да се преодолеят фрагментацията на пазара и да се преодолеят пречките пред оперативната съвместимост. И на последно място бих искал а, да ви препоръчам измененията, които съм внесъл, свързани с иновацията, изменение 25 за а, Wi-Fi. От ЕКР няма представител. Мортен Локегард от името на Алда има думата. Благодаря, госпожо председател. Триге ни дава възможност да серфираме в интернет. 4G създаде повече възможности сега технологиите от пето поколение предоставят още повече възможности. Необходими са действия на общо европейско равнище, обаче, за да се възползваме от тези възможности. Моите изменения целят да се постигне максимална полза за бизнеса и потребителите. Надявам се, че можем да го постигнем чрез партньорство а, сред операторите а, в сферата на здравеопазването а, и други сфери на стопанския живот. Необходимо е да се гарантира правна сигурност и предсказуемост за доставчиците на услуги. Но не трябва да превръщаме всичко в коледно дръвче с твърде много елементи. Ние трябва да изготвим едно силно становище. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис и ще продължим да работим в тази насока. Благодаря ви много. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Антонио, желаеш ли да кажеш нещо в заключение? Да. Съгласен съм с казаното от а, името на Сержио Гутиерес и изменение 25 ще бъде отчетено при изготвянето на компромисните изменения. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря ви за подкрепата. И се надявам да постигнем удовлетворителни компромисни изменения. Колеги, на 21 март ще гласуваме в комисията ИМКО. Това е всичко. С това приключваме днешното ни заседание. Искам да ви напомня, че следващата ни среща ще бъде на 13 март от 7 часа вечерта. Желая на всички ви приятна вечер!